ladies. Good morning. Добро утро, госпожи и господа. Да започнем ли? Или да изчакаме?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 на този семинар. Искам да приветствам с добре дошли всички експерти. Те ще допринесат за нашия дебат днес. От гледна точка на комисията по бюджетен контрол, борбата с незаконните цигари е изключително важна, тъй като по този начин страда бюджета, страдат данъчните приходи в Европейския съюз. Броя на контрабандните цигари се увеличава, а прихода, приходите от данъци намаляват. По последни данни, една на всеки пет цигари е внесена незаконно комисията оценява, че годишно държавите членки губят около 10 милиарда евро. За Германия сумата за 2012 година е 870 милиона. Виждате, че става дума за страшно много пари. И от гледна точка на Комисията по бюджетен контрол си заслужава да изчерпим темата днес. Преди да дам думата на Барт Стас, заместник председателя на нашата комисия, той ще ни представи темата, бих искал да приветствам като председател ораторите от днес. Първия оратор ще е професор Ана Гилмор от Великобритания. Тя ще ни разкаже какво се случва от гледна точка на науката Втория оратор, който бяхме предвидели, не може да присъства. За съжаление, той се нарича Мира Латив. На трето място искам да приветствам с добре дошъл Хауард Пю от Европол. Европол и Олаф играят много активна роля в борбата с незаконно внесените цигари. Между другото, в средата на залата виждате корпус деликти, доказателството за престъплението. Това са незаконни цигари, внесени контрабандно, обърнете им внимание. Следващия ни гост от Варшава, от Варшавското економическо училище, Лешек Бартоломейчик. Добре дошъл. След него в рамките на петата експертна дискусия ще се изкажат Люк Йосенс, Хана Рос и Михал Стоклоса. И в заключение ще дадем думата на Ингиборг Гресле. Виждате, госпожи и господа, че имаме много работа, има и голям интерес към темата. Естествено, не винаги в залата има много хора, но тези, които са тук, проявяват голям интерес. Мисля, че приемането от страна на парламента на директивата за тютюневите изделия доведе до една по-добра възможност да се справим с незаконно внесените цигари. Европейския парламент не се опитва сега изведнъж да реши проблема с незаконно внесените цигари. От дълго време се опитваме да намерим решение. Много различни научни разработки има по темата. Много се радвам отново, че отдела за, за вътрешни политики Д изготви своя документ. Това е заседание, между другото, което е обществено достъпно. То се излъчва по интернет. Има превод на различни езици. Искам да благодаря на различните преводачи. И сега давам думата на Барт Стас, докладчика. Благодаря, господин председател. И аз искам да приветствам с добре дошли експертите и всички други гости на това изслушване. Както казахте, господин председател, настоящото изслушване е част от една традиция. Темата, с която ще се занимаем днес, присъства в дневния ни ред от доста време насам. Спомням си, че още през средата на 90-те години Европейския парламент създаде специална анкетна комисия, която да се занимава с измамите и държавите на транзит. Знаем, че Европейската комисия винаги се е стремяла да се справи с контрабандата на цигари. Това въжи за Уклав, предшественика на Олаф. В края на 90-те години и в началото на настоящия век темата беше в центъра на вниманието на всички. Ето защо искам да отдам дължимото и на Иан Уолтън, който вдъхнови много хора със своята работа. Той поведе всички по пътя на, на справянето с проблема. Сключиха се споразумения с производителите на цигари, днес ще говорим за тях – Благодарение на тези споразумения се събра 1 милиард евро допълнително. 90% тези пари отиват към държавите членки и около 9,7% отиват за комисията. Искам да разбера малко повече как комисията използва тези средства. Дали тя финансира програми за митническо сътрудничество, например. Това го знаем. Знаем, че има такива програми. За това какво се случва в държавите членки знаем много по-малко. Къде отиват всички тези пари? Оставам с впечатлението, че държавите членки не полагат много усилия за да се справят с контрабандата на цигари и с всички незаконни дейности, които са обвързани с контрабандата. Организираната престъпност и контрабандата на цигари вървят ръка за ръка. Организираната престъпност много често се издържа от контрабанда на цигари. Бяхме поканали тук един пакистански журналист, господин Амир Латив. Той не може да присъства. Всъщност, Белгийското посолство в Исламабад отказа да сътрудничи и на този журналист не беше дадена виза. Неговата презентация обаче може да намерите в залата, близо до входа. Както каза председателя, комисията оценява пропуснатите ползи за хазната на около 10 милиарда евро. Говорим за 6 милиарда къса цигари. И е, съответно тези пропуснати ползи за хазната са сериозен проблем и аз е, не виждам защо държавите членки е, не засилват още повече своите усилия за справяне с проблема. Нямаме достатъчно информация за това какво се прави в държавите членки. Наскоро в Страсбург обсъдихме е, доклада на госпожа Маковей. Прие се програма, изключително важна по своя характер. Нейната цел е да се справим с контрабандата на цигари в Европейския съюз. Бихме искали да укрепим митническите служби, сътрудничеството между тях. Защо днес организираме този семинар? Десет години след подписването на първите споразумения с е, големите компании като Филип Морис, например, дойде време да направим оценка на положението. Мисля, че европейският подход към контрабандата на цигари и борбата с черния пазар не са толкова ефикасни, колкото ни се иска да вярваме. Производителите плащат големи глоби, ако се окаже, че са замесени в контрабандата на цигари, но плащанията в случай, че има залавяне на незаконна пратка, са изключително малки. Често се случва индустрията да обяви всички цигари за контрабандни и съответно не трябва да се плащат необходимите глоби. Индустрията в крайна сметка решава дали заловените контрабандните цигари са контрабандни или не. Филип Морис, например, декларира, че 92% от цигарите на тази компания са фалшиви. Възниква въпроса как можем да направим оценка дали е, заловените цигари са фалшиви или не. Е, мисля, че от е, работата на Иан Уолтън на сам не е направено много по този въпрос. Швейцарския или шотландския по-скоро институт Ocean – направи едно проучване. Този институт се финансира по програмата Херкулес. Когато погледна сайта на този институт обаче, не виждам нищо за научни разработки в областта на тютюневите изделия. И това е изключително странно. Олаф също като че ли посвали малко гарда И това е жалко, тъй като Олаф винаги се е справила много добре в областта на контрабандата на цигари. Олаф винаги се е стремяла производителите на цигари да бъдат изправени пред съда, когато се докаже тяхната вина. Съществува и една друга възможност. смесване на фалшиви и законни цигари. Става въпрос за пратки, в които цигарите не нахвърлят не надхвърлят 50 000 къса. Малки партиди. Тези малки партиди много често не се проверяват. Едва след като партидата надхвърли 100 000 цигари, е, се налага да се плащат е, глоби и е, съответно преди това се правят проверки. Въпросът е каква е ролята на индустрията при тези малки пратки? Тук имаме много добри експерти. Имаме един белгийски експерт, Люк Йолсенс. Според него има сериозни основания да се вярва, че цигарите, фалшивите цигари, които влизат в Европейския съюз, най-вече през Украина, са доста и идеята, че се справяме с проблема, може би не е е, правилна, не е вярна. Ето защо целта на стоящия семинар е да види доколко се справяме, какво можем да променим. Защото тези 10 милиарда евро, които губим, биха били много полезни за държавите членки. Идеята е да видим как те могат да попаднат в държавната хазна. И така приключвам господин председател, и мисля, че можем да преминем към първия експерт, професор Гилмор. Много ви благодаря. Днес искам да говоря за две неща в 15-те минути, които ми се дават. На първо място събирането на доказателства, че компаниите, тютювите компании все още участват в незаконната търговия и доставка на техните продукти, което изтича към незаконния пазар. И искам да разгледаме данните от самата индустрия за незаконната търговия. Има доклада СТАР, който идва от индустрия индустрията има доста притеснения относно данните, идващи от промишлеността. Говоря за основните четирите компании Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco и японската компания. Нека да ви кажа, че не цялата незаконна търговия в Европа може да се припише на тези компании, но казвам, че важен елемент на незаконната търговия в Европа изглежда може да се припише именно на тези а, компании, което все повече се пренебрегва. Чухме малко предистория има много а, доказателства за участието на тези компании, въобще на компаниите в този сектор в незаконната търговия, като много тези данни идват от вътрешнофирмените документи. Аз през последните 13 години съм разгледала много такива документи и съм виждала доказателства в много от тях за участието им в незаконна търговия. Ясно е от тези документи, че тази незаконна търговия е основен елемент в стратегията на тези компании, което в крайна сметка пък води до съдебно дело срещу тези четири компании, заведено в Нью Йорк. И след като се завежда делото, започва да се прави промяна в незаконната търговия и внос на контрабандата. От контейнери се минава към други модели, като например по-малки пратки или пък тъй наречените незаконни бели цигари. Има някаква промяна, но а, тази промяна а, до известна степен се връща назад, а, тъй като на първо място има незаконни цигари на пазара. Дори от данните на Филип Мори става ясно това. Има данни за все още участието на големите компании в незаконната търговия. В резултат от това има незаконни цигари на пазара. Трябва да се и а, фалши... момента за фалшивите цигари, а, тъй като индустрията превишава многократно данните за фалшиви цигари, отколкото в действителност са тези фалшиви цигари на пазара. Има данни, че Japan Tobacco все още а, участва или поне до 2010 година участвал в а, незаконната търговия с цигари. А, ако а, е японските адвокати и адвокатите на Джапан Табако не бяха се намесили, може би нямаше да успеят да потушат този скандал. Все още обаче продължава в JTI това участие и следователи, които са провели разследването, казват, че Japan Tobacco са блокирали а, следствените действия, пречили са им, хакнали са компютрите на следователите и в крайна сметка а, следствието е било неуспешно. Олаф продължава да разследва данни за това, че Japan Tobacco продава незаконни цигари в Сирия в нарушение на сключеното споразумение, което обаче все още не е доказано. В България също има данни, много различни източници показват, че има затваряне на очите, така да се каже, между 2000-та година и 2010 година при внасянето на незаконни цигари, което означава, че има нарушение на установените споразумения. Най- разпространената контрабандирана марка е класик а, на а, бяла цигара, на незаконна бяла цигара в, а, от, от Украина, като това е марка на Imperial Tobacco и а, общо взето заема около 70% от незаконния пазар в Европа. Също така имаме и проблема за свръхпроизводството. Има много разследващи журналистически статии, които показват, че през 2010 година тези компании са произвеждали 30 милиона цигари а, повече, отколкото и са изнасяли за Украина 30% а, повече цигари, отколкото би могло да се консумира на украинския пазар, след което тези цигари се връщат незаконно на европейския пазар. Значи свръхпроизводството в Украина, конкретно на незаконни бели цигари, е, незаконната търговия в Русия. Трябва да кажа, че в документите на Japan Tobacco се посочва, че Русия и Близкия изток са в центъра, така да се каже, на тази търговия, т.е. търговията е съсредоточена по източната граница на Европейския съюз. Какво да кажем за доклада по проекта Стар на Филип Морис? Има законообвързващо споразумение между Филип Морис и Европейския съюз след завеждането на гражданско дело срещу Филип Морис в Нью Йорк. Филип Морис поръчва на KPMG да, да изготви един доклад за, независимата, за, за незаконната търговия в Европа, но а, всъщност не се знае доколко са независими тези проучвания от страна на KPMG. А, то се простира в Европейския съюз и 27-те държави членки, така поне се твърди, но става ясно, че всъщност не е така и а, доклада е под контрола на Филип Морис има доста големи притеснения по отношение на прозрачността на данните в него. Какво всъщност е в този доклад? Събират се данни, поставят се в модел. Наскоро прегледахме този доклад, той е публикуван и а, може да разпространим копия на този а, документ. Моделът е добър, моделът би произвел добри данни, но ние всъщност имаме притеснения по отношение на суровите данни, които са вложени в модела. Ще разгледам това по-подробно по-нататък. Има интересни констатации по отношение на свръхдоставките. Показва се, че Филип Морис не може да даде данни за пратките на гръцките острови. Знаем, че гръцките острови са гореща точка за контрабанда и а, защо не може тази компания да предостави данни за легитимните си канали и за продажбите си. Също така, четвърт от незаконните цигари в Европа са собствена марка на Филип Морис. Това се казва в доклада. И а, също така а, фалшивите цигари а, спрямо марковите са 5 към 1. Марковите на Филип Морис. Това се посочва в доклада. Това са данни от 2010 година, а цифрите 2011 са подобни. В 2012 не се дават данни. 24%, т.е. почти една четвърт от незаконните цигари в Европа са собствени марки на Филип Морис, в сравнение с 5% фалшиви марки. Ако се върнем на 2006 година, там 40% собствени марки на Филип Морис и 7%, 70% останали. Т.е. виждаме, че че процента е 1 е, към 5, 4,5, 4,5, 4,7 в последните данни и така нататък, но явно процента на продукта на Филип Морис пада е, на истинските продукти на Филип Морис, но това като резултат надали е желан. Е, имаме и проблем с сравнимостта на данните, защото данните от конфискациите показват, че 85% от изетите цигари са фалшиви, а останалите са собствена марка на Филип Морис. Всъщност Филип Морис определя кои от тези продукти са фалшиви и кои са истински и тъй като Филип Морис трябва да плаща глоби или ние ги наричаме допълнителни плащания, само ако се конфискуват, ако конфискуваните цигари се установи, че са истински, а не фалшиви. Сега нека да разгледаме по-подробно данните от индустрията. Исках да се сътруточа по-подробно. Данните идват от проучвания на празни пакети от цигари, т.е. изхвърлени празни пакети се събират от улиците или от кощата за букло, които са лесно достъпни и оттам се прави а, определяне дали това са а, местни продукти или внесени. Внесените може да са легални и нелегални, но всъщност проучванията на празните пакети не могат да направят разграничение между двете. Да кажем, не можем да кажем тук в Брюксел, ако намерим празна опаковка и тя е от Люксембург, дали някой си е купил законно пакета цигари в Люксембург или той е бил контрабандиран. Тоест, може да се каже дали е местен или вносен продукта, но не може да се каже дали е легален или нелегален. Тези а, проучвания могат да предоставят точни данни за вносните продукти, ако се проведат както трябва. В много такива изследвания обаче няма правилна методология, не се предоставя поне методологията, която се използва. Повечето от данните се оповестяват в пресъобщения, където не се съдържа методологията. British American Tobacco също не дава своята методология. Дори в проекта Стар, където има голяма методологична секция, нямаме достатъчно детайли, за да оценим правилно метода. Има доста притеснения, които ще спомена малко по-нататък. Може би основното съображение е, че все повече са данните, че различните проучвания са с цел да се е, разграничат между местните и вносните продукти, но те се провеждат по начин, който е в интерес на самата индустрия. Асоциацията на производителите на цигари в е, Великобритания събира празните опаковки на спортни събития, е, да кажем футболни матчове и е, конни състезания, но кои ходят по тези състезания? Мъже. В Полша има две проучвания, които показват, че при а, празните опаковки се показват данни пет пъти повече за незаконните вносни продукти, отколкото в другите а, проучвания и съответно в статистическите данни не може да се а, направи като разграничение. В а, проучванията на празните опаковки а, данните са двойно по-високи, отколкото в интервютата с а, респонденти. В Германия пък се правят проучвания около американски бази и други а, области, където а, може да се очаква незаконно а, внесен продукт. Ние виждаме, а, повишаване на незаконната търговия. Ако видите на 199 и на 250 страница бележките под линия са съвсем дребен шрифт, в този доклад ще разберете, че методологията е променена по начин, който ще раздуе цифрите в 2012 година в сравнение с 2011. Нека сега да се опитам да ви покажа как стоят нещата. Най-отгоре графиката показва данните от Асоциацията на производителите на тютюневи изделия в Великобритания по спортните събития събирани опаковки. Има доста линии отдолу, които се пресичат една с друга. Ето тук виждаме правителствени данни и данни от индустрията, т.е. виждаме, че те са сходни. И след това стигаме до 2011 година, където изведнъж виждаме тази драстична промяна, където държавите показват спад, съвсем малко покачване нагоре, но двата източника от индустрията показват драстично покачване и тук нещата се свеждат до промяна на методологията. Значи в правителствените данни виждаме спад, имаме и други два независими източника на данни, които показват, че незаконните продукти в Обединеното кралство продължават да спадат като брой. Тук имаме още едни интересни графики. Разгледали сме всички съобщения в пресата по отношение на незаконните цигари в Великобритания, в всичките страни на държавата, части на държавата, виждаме 2011-2012 година. Те се наричат незаконни, защото в пресата се твърди, че са така, но това са вносни продукти т.е. можем да твърдим дали са местни или вносни, тъй като това е единственото, което се установява от проучванията на празните опаковки. Вижда се от независимите източници, че спада процента на незаконните цигари. За данните от проекта Стар нямам време да навлизам в детайли, но тук се гледат незаконните, а не местните цигари. Тук се разглежда един модел, с който се опитват да отличат легалния елемент в домашното производство. Сравняваме резултатите от проекта СТАР от резултатите от независимо проучване, което бе проведено по проекта, финансиран от седма рамкова програма, където ние задавахме въпрос на хората дали използват незаконни цигари, инспектирахме съответно опаковките и така нататък, разгледахме най-високата мярка на незаконните цигари и сравнихме тези данни с данните от проекта Стар. Ако погледнем всички държави, те са 16, които се съвпадат в двете проучвания, в 16-те държави общо, от 12 в тях, цифрите на проект Стар са по-високи, отколкото на другото проучване – и най-големите разлики се виждат в държави, където има трансгранично, а, трансгранична търговия Австрия, Финландия и Франция. А ще се опитам сега това да го обясня. Ако се върнем на по-ранния слайд, където в проучванията на празните опаковки виждаме местни и вносни продукти, като вносните могат да бъдат легални и нелегални, като легалните са безмитни стоки, които идват от туристи, чуждестранни студенти, нови мигранти и трансгранични продажби. Един от проблемите е, че проучванията на празни опаковки, които се провеждат в градовете, там има по-малко туристи, по-малко студенти. И друг проблем е да се оценят трансграничните продажби и това да се вземе предвид при изчислението на незаконните цигари. Е, Въпросът, който е зададен на респондентите обаче е единствено закупуване на цигари при пътуване, т.е. не се вземат предвид трансграничните продажби в трансграничните райони, където хората просто минават границата, купуват си цигари и се връщат. И най-накрая, трети проблем в данните на проекта Стар е следния – определянето дали продукта е фалшив или истински и произведен съответно от тютюневата компания, където виждаме ясен конфликт на интереси, когато това се определя от самата компания. В заключение има все повече данни за участие на тютюневата индустрия в незаконната търговия и контрабандата, включително на собствени техни продукти и а, се вижда, че мерките, които са предприяти, не са успели достатъчно да попречат и да възпрепятстват а, участието на индустрията в тази незаконна дейност. Данните от индустрията не може да им се вярва. Има все повече данни, че се използва от индустрията проучването на празните опаковки, за да поддържат лудици. Има всъщност все повече разчитане на подобни данни, тъй като няма други данни или те са все по-малко. Председателя казва, че търговията на незаконни а, цигари а, има все повече незаконна търговия в Европа, но тези заключения се основават на данните на индустрията, а не на данни от конфискациите. Но и данните от конфискациите са проблемни, тъй като не могат да покажат като цяло незаконния пазар. Благодаря ви много. Thank you very much. Благодаря много, професор Гилмор. Интересни бяха фактите, които ни представихте. Обеден съм, че те породиха и въпроси. Благодаря много, професор Гилмор. Вие ни направихте един много впечатляващ обзор на ситуацията. Вие и вашите колеги публикувахте редица материали, включително в научни издания. Така че тези дания са оповестени публично. Във вашите изследвания към вас обръщали ли са се някога, предвид на вашите знания и данните, които публикувате и тревожните послания, които отправяте, с твърдение, че индустрията е ангажирана. Обръщали са се към вас органи от държавите членки, ако това е така, кои точно, Имали ли сте разговори с службите на Европейската комисия, генерална дирекция Таксот, комисаря, който се занимава с въпросите за борба с измамите? Имате ли регулярни контакти или изобщо някакви контакти с ОЛАФ? И по какъв начин се възприемат вашите данни? Комисаря Шемета излезе със съобщения за борбата срещу незаконната търговия с цигари и контрабандата с цигари. Това съобщение беше публикувано през август 2013 година. Ако добре се спомням, вие участвахте ли в изготвянето на това съобщение? И може би въпроси от другата страна. Това, което ни представяте, е шокиращо. Обеден съм, че вашето послание не винаги се възприема добре. И вероятно тютюневата индустрия не се съгласява на 100% с това, което твърдите. Имате ли диалог под някаква форма с представители на тютюневата промишленост? Научили ли сте нещо от това? Искам да разшириме дискусията относно това какво трябва да се направи по отношение на всички тези данни. Може би има и други колеги, които биха желали да поставят въпроси. Инги Гресле има думата. Благодаря ви много. Аз не можах да намеря презентацията, може би е твърде рано за мен. Да. Искам е, да се спра на това, което казахте за доклада Стара. Въпросът е какво да правим с е, всички данни, които се представят. От това, което виждам, не съм убедена, че ще има полза от разглеждане на отделни пакети цигари. Äh, äh, Благодаря ви. Господин Сендегард. Много ви благодаря за тази изключително интересна информация. Имам един въпрос, е, за който не съм сигурен дали попада във вашата компетенция. Става въпрос за това до каква степен режима на контрол по отношение на индустрията се различава в различните европейски държави. Виждаме, че компаниите се преместват. Има много основания за това. Едно от тях е естествено факта, че те искат да спечелят максимално много пари и съответно напускат Европейския съюз. Въпросът е обаче дали е замесен тук контрола дали има преместване на компания от страни с по-силен контрол към страни с по-слаб контрол. Благодаря. okay. Е. Jetzt Благодаря. Професор Гилмор за отговор. Дали работя с различните агенции, беше първия въпрос. Към мен никога не са се обръщали от Олаф в Обединеното кралство работя с митническата служба, с Генерална дирекция Таксот в рамките на седмата рамкова програма. Ние сме се обръщали към ОЛАФ с молба за предоставяне на повече информация съгласно разпоредбите за достъп до такава информация. Основните данни, с които разполагам, са свързани с получените средства от конфискации. Разделила съм ги на данните, получени от Стар по, по отношение на броя на незаконните цигари Филип Морис, плюс класическите цигари Империал, които се считат незаконни. И Резултата е, че плащанията са 9 евроцента за 100 цигари през първите дан... първата година на събиране на данни, so supply... за да паднат в последствие само на 2 евроцента за стокаса. Относно това дали сме подобрили проекта Стар, считам, че моделът на този проект е добър могат да се съпоставят данните от 27 държави членки и тези данни ни предоставят една по-цялостна картина на законната търговия и това е нещо положително, но нашето притеснение се отнася до данните, които постъпват поради конфликт на интерес, както споменах. Затова аз считам, проекта Стар или еквивалентен на негов проект трябва да се осъществява от независима организация, не свързана с тютюневата индустрия. Така ще се получат данни, които са по-надежни. И третият въпрос се отнасяше до контрола върху тютюневите компании в различните държави членки и по-слабия контрол в някои от тях – По-ефтино е действително да се произвежда в Украина, Русия, Белорус, но и там контрола не е толкова силен, има повече корупция и това позволява незаконните цигари да достигнат до пазара. Надявам се, че така отговорих на вашите въпроси. Председателят, благодаря ви много. Аз също искам да ви поставя един въпрос. Може би не съм ви разбрал добре. Какво в вашите научни изследвания показва, че има някакви основания за това тютюневата индустрия да се фокусира в такава голяма степен върху търговията с незакон. Не зная дали има и други колеги, които биха искали да поставят допълнителни въпроси. Моля да се представите, ако обичате. Благодаря ви много. Казвам се Ейджен Уелс и аз съм главен юрист в Империал Табако, базиран в Обединеното кралство. През септември 2010 бяха сключени споразумения. Ние доброволно се включихме като страна в това споразумение. Искам да се поясни нещо отказаното от професор Гилмор. Става дума за това какво означават тези споразумения. Професор Гилмор спомена примера Наша класичес... Нашата класическа марка, която се произвежда в Украина, тя използва този пример, за да подкрепи своята аргументация. Класик е много важна марка за нас през последните няколко години, съгласно ангажиментите, които сме поели при включване на споразумението с Европейския съюз и в доклада Стар за тях се говори като незаконни бели цигари, но не се прави разграничение между това, което е произведено от империал табако и е конфискувано в рамките на Европейския съюз и това, което е произведено като незагоден, незаконен продукт и е било конфискувано в Европейския съюз. Нямаме време да навлезем в подробности, но бих искал да подчертая, че истинските продукти на Империал, които са конфискувани, откакто сме страна по споразумението, е абсолютно незначителен. Около 21 милиона къса цигари. Важно е също да подчертая, на кол колко сериозно като фирма ние гледаме на нашите ангажименти в тази област по отношение на марката Classic и проблемите, които ни създава като фирма, защото има много голямо количество от тези цигари, които идват на пазарите в Европейския съюз, произвежданите в Украина цигари създават проблеми и от юни 2013 тази марка Classic на нашата фирма Imperial не се предлагат и няма да постъпват такава голяма степен незаконни цигари от тази марка в Европейския съюз. Инге Гресле има думата за още един въпрос. Бихте ли ни казали нещо за системата на проследяване и дали тя е оказала някакъв ефект върху намаляването на контрабандата?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 тютюневите фирми. С споразумението с тютюневата промишленост се провеждат множество срещи, говори се за стратегия за борба срещу контрабандата. Бихте ли ни казали какво е вашето мнение по този въпрос? Първо, защо се извършва контрабанда на цигари? Увеличаването на цените на тютюневите изделия е една от причините, защото незаконните тютюневи изделия се предлагат на по-низки цени на пазара. А това е така или иначе е печалба за тютюневите компании и ако продават повече незаконни такива, пак ще реализират високи печалби. Освен това се обръща особено внимание на хората, които ще започнат да пушат, на младите хора, а те са по-чувствителни, що се отнася до цените. Освен това, незаконната търговия често се използва от тютюневите компари като форма за навлизане на определени пазари. В началото на 90-те години имаше затворени пазари и това, което те направиха да организират контрабандата на техни марки на съответните пазари. Също в е, е, Китай можем да кажем, е, че има изключително висока контрабанда на цигари. Индустрията използва незаконната търговия като важен аргумент срещу политиката за контрол върху тютюнопушенето в директивата за тютюневите изделия, както и в Обединеното кралство при дискусиите за използване на обикновени пакети, на които не се посочват марките, се използват като аргументи, защо не трябва да има толкова голямо регулиране. Класик се продаваше в Украина като марка, защо някой тогава да фалшифицира тази марка за продажби в Европа. Вие ме запитахте как може да се разпознаят фалшивите цигари. Аз ви задавам контравъпрос, изобщо кой има интерес да фалшифицира при положение, че може да има достъп до тези цигари, които незаконно постъпват от Украина. 7% беше дела на пазара. Защо трябваше да се чака толкова дълго време, за да се обърне внимание на този проблем. Аз не съм експерт по въпроса за това как действа системата за проследяване относно споразуменията. Аз считам, че има доста проблеми. Лук ще говоря за тях по-късно. Те позволяват а, на а, тютюневата индустрия да има контрол върху данните, които постъпват относно незаконните е, цигари. И тъй като се затварят други вратички, тютюневата индустрия използва тези възможности. Не мога да коментирам дали точно така е в момента, но според мен липсва достатъчна прозрачност, що се отнася до взаимодействието с ОЛАФ. Споразуменията също позволяват на тютюневата индустрия да изчисти своя имидж. Защо да се работи толкова тясно с индустрията? Мисля, че това е част от проблема Относно санкциите, виждаме, че те са напълно недостатъчни, както показах в моето резюме по-рано. Председателят, благодаря ви много. Струваме се, че времето напредва. Госпожа Калденбах има думата. Не зная дали към вас трябва да поставя този въпрос е, или пък е, по-късно по време днешния семинар. Аз самата не съм пушач, е, но ме интересува къде точно се предлагат тези контрабандни цигари. Аз съм от Австрия, поне на, на хартия се оказва, че ние имаме най-много граници в сравнение с останалите държави членки и всички наши съседи изглежда предлагат по-ефтини цигари. Това са частни това е частен внос на цигари, които неофициално стигат до Австрия. незаконно циркулиращите е, цигари попадат ли в е, законния е, пазар? Хората знаят ли, че употребяват незаконни цигари? Професор Гилмор, ако желаете, може да не дадете кратък отговор, но предполагам, че ще има и други експерти, които ще се спрят на тези въпроси и може би ще отговорят по въпроса на госпожа Каленбах. Може би е по-добре да се изчака. Най-сложно за мен беше да се разграничат незаконните бели цигари, които са законно произведени, но стига до пазара по незаконни канали. Има също фашилки цигари или пък има свръхпроизводство, което в последствие се прехвърля през границата. И считам, че потребителите не винаги знаят дали употребяват законен или незаконен продукт. Uh, Благодаря ви, професор Гилмор. Сега искам да дам думата на следващия оратор, Хауърд Пю от Европол. Добро утро. Благодаря ви за поканата. Благодаря на Комисията по бюджетен контрол за това, че ме покани да направя презентация по тази толкова важна тема. Няколко думи за мен самия. Аз съм от Манчестър. Работил съм като разузнаващ агент. През последните няколко години работя за Европол като виш специалист. Аз и моя екип се занимаваме основно с контрабандните цигари и се опитваме да попречим на работата на престъпните групировки, които печелят от контрабандата на тези цигари. Няколко думи за Европол. Европол е правоприлагаща агенция на Европейския съюз. Тя е и агенцията, която се занимава с разузнаване за целите на наказателното преследване. Ние събираме информация и разпределяме между различните правоприлагащи агенции. Обменяме информация чрез една система, която се нарича Сиена. До нея имат достъп хора в държавите членки, съответните компетентни органи. Имаме и редица офицери, служители за връзка е, в е, Европол и те служат като е, центрове за връзка между различните правоприлагащи агенции. Всеки ден ние осланяме своята работа на оперативен и стратегически анализ, на разузнавателна информация и на разследване. Европол се занимава с сериозна престъпност, с организирана престъпност и с тероризъм. За да се намеси Европол, трябва да има две или повече държави членки, които да са засегнати от едно и също престъпление. Базирани сме в Хага, това е нашата сграда. Европол се опитва да събере на едно място анализатори, специалисти и служители за връзка. Много от нашите служители са базирани в държавите членки не са, но и в трети страни. Важната цифра тук е 71. Има 71 правоприлагащи агенции, които са част от Европол. В миналото Европол се разглеждаше като полицейска организация, но това вече не е така. В момента имаме някъде около 150 служители за връзка, които работят в рамките на Европол. След време те ще станат около 180. Когато се занимаваме с трансгранично наблюдение, например, работния език е английски, времето за пътуване на практика е нула и аз мога много лесно да се свържа с моите колеги и да разбера кой разполага с необходимите ресурси и опит, за да продължи да осъществява съответното наблюдение. Европол е възприял един многостранен подход ние събираме на едно място полицейски органи, митнически органи, жандармерия, финансова полиция, данъчна полиция, гранична полиция, крайбрежна охрана, иммиграционни служби, служби по сигурност и така нататък. Какво представлява Европол? Това са 28-те държави членки. Има 10 трети страни, които имат служители за връзка. В момента имаме 12 оперативни споразумения с различни страни и организации и по този начин имаме възможност да обменяме данни с тези страни и организации. Освен това имаме 20 стратегически споразумения с страни и организации, които ни дават възможност да обменяме информация относно тенденции, начин на действие, но тук не става въпрос за лични данни. Аз лично е, и моят екип се занимаваме с контрабандните цигари и ние сме обвързани с три други екипа. Е, част от тях работят е, по отношение на ДДС и измамите, измамите с така наречения липсващ търговец. Един друг екип се занимава с а, нарушенията на авторските права и един друг екип се занимава с а, фалшивите евро банкноти и монети. Всеки път, когато се натъкнем на някакво престъпление в нашата област, ние правим кръстосна справка с информацията от другите екипи. Това се прави на всеки 8 часа. Съответно, всички данни в Европол се съпоставят кръстосано на всеки 8 часа с данните които идват от различни екипи. Ето, виждате, че ние проверяваме огромен брой хора, автомобили и така нататък в различните страни, в всички области, където може да има престъпност. Ако погледнем сега незаконната търговия с тютюневи изделия, взел съм някои данни от проекта Стар. Защо Европол трябва да се намеси тук? Защото Загубата за държавната хазна за 2012 година се оценява на 12 милиарда и половина евро. Хората, които се занимават с контрабанда или производство на незаконни цигари, генерират огромни печалби. Е, съответно, тези средства, които могат да се генерират, създават възможност за престъпления от друг характер, в други области. Средствата се прехвърлят към търговия с оръжие, наркотици, използват се в рамките на прането на пари и така нататък. Защо е толкова важно да имаме разузнавателна информация и анализ? Защото ако вземем информацията от службата за наркотиците и престъпността на ООН, ще видим, че само около 2% от 500 милиона контейнера годишно се инспектират. Целта на правоприлагащите органи е да не пречат на законната търговия, а просто да намерят лошите в играта. Нашия екип се опитва да се справи с организираните групировки, които се занимават с незаконна търговия на цигари. Ако го направим, ще успеем да помогнем на нашите общества. Опитваме се да намерим какви са стимулите за тази търговия, да намерим организаторите, хората, които печелят милиони и милиарди. Европол осъществява една цяла мрежа от проекти, мултидисциплинарни проекти, които са насочени към решаването на проблема. Аз лично ръководя един екип, който вече две години разработва една програма. Има някои държави членки, които искат от нашите екипи да се занимават и с други незаконни дейности, като незаконното производство на, на алкохол, например. Смятаме, и това е една от нашите цели, че може да се справим по-лесно с проблема, ако осъществяваме е, полицейска дейност възоснова на разузнаването. По този начин ще разберем по-добре къде са проблемите и съответно ще можем да насочваме нашите ресурси на точното място, да ги използваме по целесообразно Много е важно да имаме освен това по-добро разбиране на проблема. По този начин можем да използваме ресурсите оптимално, можем да предоставяме необходимата аналитична помощ Що се отнася до моята група, за която вече споменах, имаме 26 активни държави членки. Последната, която се присъедини малко преди коледа е Белгия. Това обаче не е проблем само на Европейския съюз. Имаме 6 страни и организации, които са се присъединили извън Европейския съюз. Евроюз ни помага много по отношение на трансграничните проблеми с юрисдикцията. Опитваме се сега да привлечем към нашата дейност ОЛАФ и Администрацията за храните и лекарствата на САЩ. Искам да очертая четири области, с които се занимаваме в рамките на незаконната търговия с тютюневи изделия. Значи, първо, незаконни цигари, най-вече от места като Китай. Напоследък те идват и от места, които са по-близко до Европейския съюз. В този случай нямаме кой знае колко време да действаме, защото ако пратката идва от Китай, имаме 3-4 седмици за действие и за идентифициране на съмнителните лица. Ако пратката идва от места по-близо до Европейския съюз, не разполагаме с този лукс. На второ място, така наречените ефтини бели цигари, те идват най-вече от а, Близкия изток, те изглеждат като традиционните марки, но идеята е да ги копират. На трето място, незаконните фабрики, те се създават от а, престъпни групировки, които създават такива фабрики в Европейския съюз. Тук създава се създават големи проблеми, тъй като себестойността е много ниска, 6-7 хиляди евро и само с първата пратка средствата се възстановяват, след това се генерират огромни печалби, има хора, които са замесени с защитата, на тези места. Защо, между другото, има намаляване на конфискациите? Защото има една нова система, която се нарича система за контрол на движението. pays the duty. And this could be a possible reason why we're seeing a drop in seizures, because there's no longer a need to smuggle them in. If I may, I'd like to highlight um... няколко думи за работата на Европол. Ще дам информация за един случай от Франция. Европол няма изпълнителни правомощия, ние не можем да арестуваме хора, но ако ни поканят да помогнем, можем да разположим своите части. Можем да работим в тясна връзка и с Евроюст. И така, имаше една организирана престъпна групировка, която прекарваше цигари от Украина до Франция. Французите бяха успели да заловят 7 милиона къса, не толкова голямо количество, само че имаше връзки с две предишни транспортни операции. Съответно, ние разгледахме различните компании, разгледахме данните от е, френската страна. През юни 2011 година, заедно с 6 е, различни държави членки, организирахме два дни на оперативна дейност. Изградихме и мобилен офис. Това представлява всъщност един лаптоп и връзка с е, базите данни на Европол. Оттам нататък ние помогнахме на 150 служители на митниците, полицията и на съдебната система, които започнаха да обискират домове, да арестуват лица и да се занимават с екстрадиция, да ги екстрадират. Успяхме да направим оперативен анализ на техническите устройства, които се използват между другото, една от задачите на Европол е да дава аналитична помощ от самото начало. Оказва се в крайна сметка за този случай, за който говоря, че от 10 години насам действа престъпната групировка. Съответно успяхме да я разбием. Отличен резултат и много се радвам, че успяхме да го направим. Французски Французите се справиха изключително добре с подкрепата на Европол. Това е помощта, която можем да даваме. Разузнаване от самото начало, намеса, координация, когато се намери едно заподозрено лице, то заяви, че е било в Дубай, и благодарение на оперативния анализ на снимките, което лицето беше направило, оказахме, че информацията, която то дава, е неправилна и, и той всъщност се е занимавал с е, фотографиране на, на, на, на фабрики в ОАЕ. Вижте сега какво представлява един мобилен офис. Един лаптоп. Използваме и така наречените универсални устройства за добиване на информация. Те успяват да се здобият с информация от мобилните телефони на съответните шофьори. Това е изключително полезно, когато, например, се залови един шофьор, който превозва пратка. По този начин успяваме, освен това, да разгледаме области, на които до сега не сме обърнали внимание. Отново казвам, ние търсим информация от различни ресурси. Съществува един проект, който се нарича научен проект за ресурсите. Много е важно да получаваме информация от всякакви ресурси, източници не само от правоприлагащите органи, ние успяваме да проверяваме информацията и да я препращаме към съответните заинтересовани лица. Отново казах, е, тук е, има организирани престъпни групировки и за да се справим с тях, трябва да включим в нашата дейност и финансови инспектори и представители на данъчната полиция. Това се прави в рамките на така нареченото Бюро на Европол за активите предобити от престъпна дейност. В заключение, надявам се, че съм успял да поясня ролята на Европол и изключително важната роля на разузнавателния анализ в борбата с незаконните цигари. Дадохте ми само 15 минути. Искам да ви поканя да дойдете в Европол, в нашата сграда и да разберете с какво се занимаваме там. Инициативи като така наречената ПИВ, са изключително важни, защото те дават възможност за задържането на престъпници, за проследяването на активи. Смятаме, че инициативи от този род са изключително положителни по своя характер. Благодаря ви за вниманието и ще се опитам да отговоря на въпросите, ако има такива. Благодаря, господин Пил, за тази толкова интересна информация, която ни дадохте. Давам думата сега на колегите. Барт. Много благодаря за изнесената презентация. Тя беше изключително ясна, много така по картизиански А, ако Става дума за незаконната търговия на тютюневи изделия. Вие посочихте четири отделни неща. Ефтините бели цигари, фалшивите цигари, незаконните фабрики за цигари, фактори, а, да, това са а, фабрики на територията на Европейския съюз и също така системите за контрол на акцизни стоки. Вие казахте, че спадат конфискуваните цигари, проблеми с транзитния режим. Дали бихте ни разказали малко повече за това, защото явно това опира до законодателство, а ние именно с това се занимаваме, творим закон и, Вероятно, вашите отговори ще са важни за новия Европейски парламент, за да се привлече вниманието им към тези проблеми, които могат да се решат законодателно. Благодаря, Инге Креслър. Благодаря, имам два въпроса. Първо, как си сътрудничите с Олаф? Вие споменахте, че все още няма споразумение между вас и Олаф. А ние знаем, че трябва да има споразумения, трябва да има подписи върху тези споразумения, за да има ангажименти. Какви са правомощията на ОЛАФ, знаем, че има преструктуриране и не винаги добрите практики се опазват, виждаме, че има отслабване в звеното за цигарите. Е, чак, е, ти... Благодаря. Всъщност това е допълнение към въпроса, който вече зададох. Може ли да се определи по какъв начин контрола в различните държави от ЕС води до там, че различните производители имат възможност да пускат цигари на различните пазари. Може ли да се каже, че компаниите се преместват от държави с по-висок контрол към държави с по-нисък контрол. Може ли да се потвърди това? Имате ли конкретна информация и конкретни данни като доказателство? Траи. Благодаря. Събрахме три въпроса, които са много конкретни. Господин Пю, имате думата. Okay, the first question. Първия въпрос, свързан с системата за движение на акцизни стоки. Има възможност за следение на движенията на такива стоки. Това не е чиста система за проследяване. Можем да видим откъде са влезли стоките. Ако аз, да кажем, внасям а в стоката влиза, за да може да отиде в склад и след това отива на друго място. Ако съм организирана групировка и съм се инфилтрирал в тази система, мога да кажа, че са пристигнали някакви стоки, пък те не са и съответно да се избегне плащането на мито. Имало е такива случаи, организираната престъпност инфилтрира тези системи и съответно влизат стоки през логистични системи, които са, така да се каже, под радара, не се засичат, не, се, не са лесни за засичане. Системата се администрира по различен начин в различните държави членки, т.е. нивото на защита по отношение на акцизните стоки са различни, датите за налагане на митото също, така че това създава проблеми за правоприлагащите органи. Що се отнася до Олаф, няма нужда да се подписва оперативно споразумение, за да си комуникираме с тях. Има всъщност решение на съвета за Европол, който предвижда механизъм за комуникация. Като под проекта МПАКС това е мултидисциплинарната платформа срещу криминалните групировки, се определя ОЛАФ като ключов партньор в този процес за предотвратяване на акцизни измами. През октомври ще се срещаме с Олаф и Олаф обеща да се асоциира, да се свърже с мрежата СМОК, която срещу контрабандираните цигари. Така че на 20 декември Олаф пое ангажимента за такова, за такова участие. Олаф ще направи проучване и ще а, види по какъв начин да допринесе към тази мрежа в държавите членки, която се бори срещу а, контрабандираните цигари. Държавите членки в съвета трябва да гласуват за този процес и след като това приключи, ще имаме официално асоцииране между ОЛАФ и Focal Point Smoke, Е наречената мрежа на точките за контакт. По този начин ще има възможност за обмен на лични данни, други данни и за по-тясно сътрудничество. Що се отнася до екипите за взаимна подкрепа, за взаимно подпомагане. Има много често такова сътрудничество между нас и Олаф. Ние всъщност разполагаме съответния си мобилен е, екип и там Олаф организира своя оперативен екип по същия начин. Затова работим заедно по различни аспекти, тютюневи изделия и така нататък. Така че сътрудничество вече съществува, но трябва да се свърши доста работа по отношение на обмена на данни за тютюневите изделия. Имаме различни нива на сътрудничество, както поясних, но има, е, е, няма едно единствено правило за сътрудничеството между ОЛАФ и Европол. Ние напредваме полека-лека, но за съжаление твърде бавно и губещите са държавите членки на Европейския съюз, защото те плащат всъщност на контрабандистите, като пречат на споделянето на данни между различните служби. Тук се зададе въпрос за законите или за незаконните предприятия. За незаконните ако става въпрос за законните, ние нямаме юрисдикция да ги разследваме. Нашата цел е да се насочим към незаконните незаконните предприятия. Искам отново да попитам дали става въпрос за законните предприятия. Явно да, ние нямаме правомощия там, така че не мога да отговоря на този въпрос. Ще приема и повече въпроси, ако има. Благодаря, господин Ю. Мога ли да ви задам аз един въпрос? В нашата парламентарна комисия е имало дискусии, не помня кой ги повдигна, но имаше хора, които изразиха съмнение, че обмена на информация между ОЛАФ и Европол – или въобще звената на правоохранителната власт на държавите членки и съответно тютюневата индустрия може да са контрапродуктивни в борбата срещу незаконната търговия, защото а, изтича информация. Обаче, а, дали това съмнение в нашата комисия а, е основателно или не? А дали мога да попитам за изяснение? И, имате предвид информация подавана от индустрията към Европол и Олаф? Не. Доколкото си спомням, има срещи между правоохранителните органи, където представителите на индустрията също присъстват и там се обсъжда обща стратегия за борба с незаконната търговия. Имате ли някакви сигнали, че в тези срещи, от тези срещи подпомагат незаконната търговия. Това, което чухме от професор Гилмор, сега узнаваме, че може би има интерес от страна на тютюневите производители от незаконната търговия. Не знам дали това е вярно или не, но въпросът е от тези срещи какво научават представителите на тютюневата индустрия? Ние редовно общуваме с търговските предприятия, които произвеждат тютюневи изделия. Има и открити, има и закрити заседания. Тези и представители на индустрията имат много голямо познание за маршрутите и така нататък. Аз ползвам всякаква информация, която те ми предоставят и я потвърждавам, проверявам я срещу, спрямо източниците, с които разполагам и спрямо източниците от държавите членки в това число. Индустрията е важен източник на информация и аз бих се поставил в трудно положение, ако не използвам информацията от индустрията. Нямаше да мога да си пиша докладите. Затова е важен аспект от това, което вършим. Аз, ако не използвам всички източници на информация, няма да произведа най-добрия доклад, който е възможен. Да, благодаря. Инге Греслер иска думата. Да, въпроса за данните и мен ме тревожи. Какви видове данни получавате? Какви може да поискате? Как, как можете да принудите производителите на тютюневи изделия да ви дадат данните? На каква правна основа, какво е правното основание да поискате такива данни? Някой друг иска ли да зададе въпрос? А господин Флоренс? Искате ли да зададете въпрос? Не, тогава даваме думата на господин Ю. Да отговори на въпроса на госпожа Греслер. Европол няма а, меморандуми за разбирателство или правни споразумения с а, тютюневите производители, а ние обсъждаме регулярно въпроси, които ни а, интересуват взаимно. Имаме обаче достъп а, до разузнавателни данни от доставчици на услуги, които могат да ни дадат полезна информация. А що се отнася до информация от самите производители на тютюневи изделия, ние молим държавата членка да изпрати такава информация и след това се опитваме да потвърдим или да проверим достоверността на тази информация спрямо други източници на разузнавателни данни. Разбира се, ние получаваме много малко обратна информация, а пък производителите би трябвало да разбират, че повечето от разследванията ни са поверителни. Общо взето потока на информация е еднопосочен към Европол. Най- добрата картина на, на разузнавателни данни е при които правоохранителните органи ще имат достатъчно данни, за да преследват престъпниците Имаме правоохранителна информация, търговска информация и друга информация, като Сигимфа, която не получаваме към момента. Това е една база данни, която се управлява нещо като инструмент на правоохранителните органи срещу незаконното разпространение на цигари. това е база данни на ОЛАФ, до която Европол няма достъп, а би било хубаво, защото би било начална точка да се обърнем към държавите членки, да кажем, вие сте конфискували или какви си цигари, те са внесени в база данни, данните са внесени в тази база данни на Олаф, ние нямаме достъп до нея. Е, нямаме достъп е, до съответните регистрационни номера на превозните средства, къде те влизат и така нататък. Е, като анализираме такава информация, може да направим редовни маршрути или редовни точки на вход, през които влизат тези превозни средства, но за съжаление към момента това го нямаме. Допълнителен въпрос от госпожа Греслер. Много така удивително е за мен, че не може да разделим проблема от решението, защото 25% от контрабанта на цигари се осъществява от самите производители на тютюневи изделия. Затова е много трудно да се абстрахираме от това, че компаниите са част от проблема. Госпожа Гилмор каза тези 24%, че се внасят от, от незаконния внос се дължи на самите компании. Какво може да направим? Каква работа да се свърши, за да се реши този проблем? Други въпроси? Госпожа Каленбах. Моя въпрос следва от този на госпожа Греслер. Говорим за 25%, които идват от цигарените компании, обаче останалите 75% явно друг ги доставя. Например, суровините, кой осигурява. Трябва да погледнем цялата верига на доставките и незаконните потоци на производство. Имаме ли информация по този въпрос? Von den ähm, großen Äh, companies als im Endeffekt von ihnen Видно е, че тези компании произвеждат повече, отколкото могат законно да продадат. Цигарите, които се произвеждат свръх, т.е. свръхпроизводството, в един или друг момент ще се озуват на пазара и допринасят към незаконната търговия. Заповядайте. Аз пак ще се представя за онези, които дойдоха по-нататък. Господин Уелш, юрисконсулт в Империал Табако. Искам да споделя гледната точка на нашата компания. Аз твърдя, че компаниите са част от решението, а не от проблема. Ние сме свършили много работа, както преди малко казах, по отстраняване на проблема с една конкретна марка в Украина. Ние сътрудничим с ОЛАФ и с правоохранителните органи на държавите членки. Позволете ми да отбележа, че един такъв пример е, че ние имаме разнователни операции в много различни части на света, където, откъдето идва незаконен продукт. Например, работихме с Олаф и белгийските митници при а, конфискуването на възможно най-голямото конфискуване на цигари от а, а, Китай в Европейския съюз и всъщност данните, сигнала дойде от един наш служител от Китай, един контейнер а, пристигна в а, Белгия и сигнала беше подаден през октомври 2011 година. Възоснова на сигнала Олаф работи с белгийските митници, като в същия плавателен съд бяха открити още два контейнера. Аз не съм експерт по правоохранителната дейност, но това, което виждаме, че това конкретно разследване е приключило с а, арести и с конфискуване на милиони цигари, както и на фалшиви парфюми, в, както и пари в брой бяха конфискувани доста голяма сума. Това са конкретни примери за съвместната ни работа с правоохранителните органи, въобще на тютюневата индустрия с правоохранителните органи. Наистина, законните тютюневи предприятия правят много, да полагат много усилия за подпомагане на тази дейност и за това аз мисля, че не е уместно да се считаме като част от проблема, а по-скоро като част от решението. Благодаря. Господин Флоренс също поиска думата. Благодаря ви много. Аз съм докладчик в Сянка от страна на моята политическа група по отношение на директивата. Така че радвам се да чуя, че вие се смятате за част от решението, а не за част от проблема. За съжаление, тютюневата индустрия има доста голямо участие в незаконната част и малко трудно да се доверим на това, което вие ни казвате. Аз не съм чувала, чувал повече лъжи, отколкото чухме в конкретния казус, тази сфера. И мисля, че е задължение на властите да арестуват и то така публично, публични арести да правят, за да се вижда, например, както в Италия стана с буклукчийските компании. Трябва да виждаме и нещо подобно в сферата на незаконната търговия с цигари. Аз съм до известна степен изненадан, когато става дума за системите за проследяване, че не се споменават германските митнически власти, опита им по отношение на сътрудничеството, по отношение на а, различните схеми за работа с другите правоохранителни органи. Господин Хю има думата. Първия въпрос от доктор Греслер за цифрите на реалните производства, реалните цигари. Ние обаче в Европол не се занимаваме с статистика, не събираме такива данни, ние се занимаваме с борба с незаконната търговия и разбиване на криминални групировки. Затова, за съжаление, не мога да отговоря на този въпрос. Вероятно, нашите стати статистически данни са близки до тези 12,5 милиарда, които се показаха в проекта СТАР. Аз не знам по какъв начин бихме могли да опровергаем различни видове цифри, просто трябва да ги ползваме. Втория въпрос беше с двойствената употреба на тютюневите продукти. Ако вие създавате незаконна фабрика. Много от продуктите, които се ползват за производство, много от суровините са с двойна употреба. Значи те могат да се ползват в тютюневата промишленост или в друга промишленост. За това са неограничени и нерегламентирани. За това е много по-трудно на, прав... на правоохранителните органи да се борят с тези незаконни суровини. Ако гледаме цигарите, има доста така шум в а, средите, в които работя, а, че много трудно се контролира вноса на тютюневите листа. А, тютюневия лист трудно може да се проследява и а, това е и проблем с митническото облагане. Така че наистина е трудно да се разгледат отделните суровини, отделните елементи, къде отивате, при кои производители. Много от компонентите отиват и в други индустрии, не в тютюневата. Другия въпрос беше конкретно за а, сътрудничеството с германските митници. Ако може господин Флоренс да потвърди дали е така. Да. Искате да кажете нещо? Има доклад от а, немските а, митници и чух, че подхода на комисията не бил примлив и не може ли да работят по това, не знам точно от митниците или от коя организация беше. Какво е сътрудничеството между германските а, органи, митнически органи и вашата служба? Ние имаме служител от германските митници, базиран в Европол. А работим по-добре с някои а, провинции, отколкото с други. Няма единен подход с различните провинции в Германия, така че някъде по-добре стоят нещата, на друго място не толкова. Е, както се казва, винаги има място за, за подобряване. Но а, просто толкова много са каналите, които могат да използват правоохранителните органи, комуникацията между тях започва да се затруднява. Що се отнася до държавите членки, зависи с кого си работил и в миналото и различните правоохранителни органи имат различна степен на сътрудничество с останалите. Ако имаме държава членка А, където работим добре с, метни, с митниците, това не означава, че работим добре и с полицията или пък обратното. Ние имаме добри примери за сътрудничество, разбира се, но на мен ми се иска да видя много по-добро сътрудничество не само с Германия, но и с другите държави членки и Европол да се надяваме ще им помогне да се борят с тези проблеми. Това е основната роля на Европол да подпомага разследванията на държавите членки. Ние не поемаме контрол върху разследването, ние играем подпомагаща роля в него. Едно нещо, което искам да изясня и което ме попитахте преди малко за а, меморандума за разбирателство с индустриите. То няма такъв а, меморандум. А, с а, самите тютюневи производители. Имаме 4-5 меморандума за разбирателство с доставчиците на интернет услуги но а, това не ни пречи професионално да комуникираме и с тютюневата индустрия. Надяваме се а, да се повече да се засилва, тъй или иначе ние се стремим да опазваме своята независимост. Благодаря на господин Ю за това, че отговори на нашите въпроси. Вписваме се идеално във времето, така че можем да преминем към четвъртия оратор. Лешек Бартолмейчик от Варшава по темата на, за незаконната търговия по източната граница с цигари. Добре дошли на този семинар и когато приключите с подготовката на слайдовете, можете да започнете. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie i możliwość. E, Господин председателю, дами и господа, благодаря ви за отправената покана и за възможността да се изкажа по време на тази важна среща. Аз ще говоря за незаконната търговия с тютюневи изделия през границата. Заедно с колегата Чежович работихме по тази тема. И така, какво ново има по източната граница на Европейския съюз и на второ място какво може да бъде направено относно борбата с незаконната търговия. Разглеждайки източната граница на Европейския съюз, можем да видим, че най-дългата сухопътна граница на Европейския съюз и държавата, която е най-силно засегната от незаконната търговия през тази граница, несъмнено е Полша. Това е най-късия път за незаконна търговия от изток на запад и повечето от незаконната търговия, за съжаление, преминава именно по този път. Държавите на изток от границата са от една страна от потенциални пазари и поради своето разположение те могат да бъдат и държави на транзит. Положителното в случая е, че през последните години Полшия съумя в голяма степен да се противопостави на незаконната търговия, особено незаконната търговия с цигари. Имаме също доста успехи и в сътрудничеството по този въпрос с Европейския съюз. Относно източниците на незаконните цигари и възможните пътища за тяхното транзитиране. Страната, която е най-проблемна в Европа, отново във връзка с източните ни съседи, е Белорус преди бяха Украина, Бел... Русия и Калининград, но в момента основно Белорус това, което наблюдаваме в други европейски държави, например транспортирани от Китай или от Обединеното, а, Обединените арабски мирства, са сравнително нищожни. Около 60% от нали, законните цигари, конфискувани в Польша, са с происход Белорус. Това е свързано и с нуждата от укрепване на границата, търсенето на нови канали чрез по посока юг. Тези цигари намират и други пътища за достигане до Полша и другите държави членки. Незаконната търговия, благодарение на положените усилия на европейско ниво и на личните ни усилия и благодарение на работата на метничарите в Польша се умяхме да намалим тези потоци, като сравним данните от 2004 година насам. Виждаме какъв напредък е, е постигнат за справяне с положението. Явлението, за което говоря, се наблюдава от 2009 година. Става дума за търговия с суров рязен тютюн. Съгласно регламента от 2008 година вече има регламентиране, преди това нямаше такова. И хората, които се занимаваха с тази незаконна търговия, съумяваха да действат доста а, безнаказано. Новите пътища за а, разпространение също претърпяха промени. Митничарите със средствата, които получават по различни проекти от Европейския съюз, се умяха да намалят контрабандата, особено при използване на ЖП транспорта но за съжаление организираната престъпност намери нови канали и изпращайки контрабандни е, цигари по почтата. И за съжаление можем да констатираме, е, че приходите е, отново достигнаха същите нива. Трябва да имаме по-цялостен подход. Не можем да поставим всичко в една кошница. Трябва да имаме по-цялостен подход. Не говорим само за контрабанда през границите, а и за контрабанда вътре в самите държави членки. Виждате близо 500 хиляди късове цигари бяха конфискувани в Полша. Според тази графика. За това е необходимо да се направи повече на ниво отделни държави членки, не само на ниво Европейски съюз. Необходимо е да се промени и тактиката. Контрабанистите за да намалят загубите си, са увеличили броя на проектите, в които да участват. И може броя на цигарите, за които става дума, да е намалял, но броя на случаите се е увеличил. Понякога не се гледа на сериозно на проблема с индивидуални малки пакети. Финансовите загуби за бюджета са съществени. Полша губи по разчети близо 3,3 милиона злоти годишно, което е равносилно на 3 камиона контрабандни цигари. Освен това, риска за обществото е значителен. Има още два аспекта, които според мен за сега не сме засегнали. Незаконната търговия засяга законния бизнес. Разбира се, онези, които се занимават с законна търговия, трябва да се конкурират не само помежду си при това положение, но и с контрабандистите. Има разлики в митата, за това и конкуренцията е силно засегната. Има случаи а, и за пране на пари за незаконна търговска дейност, която се легализира чрез пране на пари. През последните години, съгласно докладите, може да видите, че митничарите в Полша не гледат на тези данни като на надежни, особено за периода до 2011, защото се отнася до по-широки аспекти, свързани с а, всички презгранични операции. Незаконните производители често се намират вътре в страната. Т.е. когато предприемаме действия, ние трябва да насочваме вниманието си само върху граничните зони. Познаването на явлението ни позволява да се подготвим по-добре. Бяха подготвени два документа на международно ниво Европейския съюз вече е страна по един от тях. Това е протокола за примахване на законната тютюневи изделия. Това е част от рамковата конвенция на СЗО. Освен това, директивата за тютюневите изделия предвижда мерки за борба с незаконната търговия с тези изделия. Откриването и проследяването също е система, която е от особено значение. Според мен и според генералния секретар на Световния митнически съюз, най-важните елементи и средства за борба с незаконната търговия с цигарите е рамковия протокол, който съдържа важни клаузи. В член 8 се предвижда световна система за проследяване. Тази система трябва да се базира на надежни данни и идентифицирането на всички тютюневи изделия, постъпвайки от всички страни, подписали протокола. Разбира се, маркировката се отнася до всички, до вносители, износители, до производители вътре в страната. Нещо друго, което е особено важно, когато обсъждаме този протокол, е свързан с разделенето на отговорностите на контролиращия и на контролирания. Тези задачи не бива да се прехвърлят на тютюневата индустрия. Европейския съюз подписа протокола през декември, предстои неговата ратификация. Читам, че вече сте обсъждали директивата на Европейския съюз за тютюневите изделия, която съдържа части от предходния протокол и така системата за проследяване се прилага. През октомври бяха прияти е, решения, които изискват идентификацията на тютюневите изделия. Те трябва да бъдат надлежно маркирани. Освен това, трябва да има също разделение на отговорностите. Позицията на Европейския съюз, на Европейския парламент предвижда продължаване на преговорите. Има също клаузи за а, сигурност, които гарантират а, сигурността на цялата система а, за дистрибуция във връзка и с рамковия протокол. През следващите три месеца няколко от клаузите отпаднаха, бяха заличени. Две от тях трудно могат да се обяснят, тъй като се създава чрез тяхното примахване определени празнини, които могат да се използват от контрабандистите. За съжаление, директивата в резултат на това няма да е чак толкова ефикасна още две много важни неща. На първо място, проследяването беше възложено като задача на тютюневата индустрия. За мен това е трудно разбираемо, защото само няколко дни по-късно Европейския съюз реши да подпише рамковия протокол за тютюневите изделия. Освен това, думата за сигурни опаковки беше заличена. Ако някой ви предложи, например, банкнота от 50 евро, която да няма холограма, не знае дали ще я счетете за сигурна. Сега няколко думи за най-добрите практики. За създаването на подобна система са необходими две неща. Първо, надежно да се идентифицира всеки продукт, кой е производителя му, защо, къде е произведен. Нещо като идентификационен номер а, на продукта. Освен това, от ключово значение е сътрудничеството между всички агенти по веригата за производство и разпространение, ясно разграничение на задълженията, когато става дума за отговорностите на контролираните и на контролиращите. Трябва да има ясна идентификация от ниво производство защото ако се постави такава идентификационна маркировка на по-късен етап, се създава възможност незаконни продукти да навлизат в веригата за разпространение. Затова контрол трябва да е на всички нива, от производителя до потребителя. Всичко това изисква ефикасна система за откриване и проследяване. От самото начало е необходимо да имаме сигурна идентификация и ясно маркиране на отделните продукти. Отново искам да се върна примера с банкнотата. Всяко нещо, на което имаме доверие, трябва да има видим и невидим кодекс и това, което е видимо, и това, което е невидимо, да дава възможност на потребителя, на дистрибутора да разбере дали даден продукт е автентичен или не. Освен това, контролерите на базата на тези маркировки, на тези кодове, да могат да проследяват цялата верига. Друг важен аспект – контролът, маркировката на отделните продукти не трябва да се осъществява в склада, а в цеха, където се произвежда. Именно там трябва да се маркира продукта, за да може да бъде на по-късен етап идентифициран по време на транспортирането, както и по време на разпространението. Изключително важно е да се свърже материалната сигурност с информационната сигурност. Информацията за това кога и къде е произведен продукта, кой е първият купувач. Тази е, информация трябва да достига до Министерството на финансите, до съответните органи, които са компетентни е, по отношение на акцизите върху цигарите. Освен това, ако бъде откраднат даден продукт на по-късен етап да, или пък бъде фалшифициран, трябва да има маркировка, която да позволява да се идентифицира той е като фалшив. Ето е, защо маркировката трябва да се поставя по време на производството. Сега дадена марка не може да ни даде сигурност дали даден продукт е истински или не, защото той се появява на по-късен етап на опаковката. Трябва да има контрол върху маркировката, върху кода по време на процеса на производство. И за това е важно не само по време на разпространението, да се прави това. Сега митниците са възможно, могат да контролират само 2% от контейнерите. И ако се премине към безопасно агрегиране, ситуацията може да се подобри. Кодът може да бъде сканиран, да бъде потвърден за целия пакет или целия картон и тогава може да се каже дали дадена котия е безопасна или не. може да се потвърди дали даден продукт е получен или не но не може да се гарантира неговата сигурност и във връзка с споменатите верижни измами. Не е необходимо да има само един на, на фактура. Системата за контрол е много важна. Сигурността на системата зависи от е, сигурността на лицата, които осъществяват от контрола. Те трябва да могат да осъществяват този контрол, независимо от това кой е производителя, кой е дистрибутора, кой е организирал цялостната система. Виждате е, тези устройства, които могат да се използват, за да се провери дали продукта е автентичен или не. Защото само поглеждайки даден пакет не може да се определи дали той е автентичен или не. Може да се върнете към производители и да кажете, не, този пакет не е законен, разполагаме с доказателства. Сканирането трябва да ни дава достъп до цялата информация, защото често има незаконен продукт, поставен на погрешното място, защото е трябвало да бъде реализиран на друг пазар. Не са платени данъците, поради което този продукт се пласира тук, а не на друго място. Например, ако нещо трябва да се продава в Кипър, но контейнера се озовава на друго място в Европа, може да се усъмните, че нещо не е наред. Системите за проследяване имат и други предимства. а ще се спра обаче само на финансовата страна. Има две очевидни неща. Когато инсталирате система за проследяване по време на производството, може да сканирате цялото производство. И така не можете да не декларирате за данъчни цели а, произведеното или пък а, да искате да се намалят данъците. Има а, повече стимули а, да се извършват измами, ако няма наблюдение при една надежна система за проследяване – тези рискове намаляват. През първата година след въвеждането на системата за проследяване имаше близо 30% увеличение на събираемостта на данъка. Същите системи се използват и за алкохола, за фармацевтичните изделия, както и за безалкохолните напитки, за да може да се гарантира безопасността въпреки спада в производството, който се декларира от производителите а, при увеличаване на данъците. А, въпреки това не виждаме спад а, в приходите от данъци. Точно обратното има увеличение, именно защото прилагаме системата за контрол. Бразилия, САЩ, в Калифорния по-специално и Турция се въвеждат такива системи. Виждате около 30% увеличаване на приходите. Около 30% спад в незаконната търговия. Също а, са примахнати близо а, 8 незаконни производителя. гражданите на Европейския съюз, 73% от тях казват да на характеристиките, които гарантират сигурността на опаковките, дори при увеличаване на цената. Няколко препоръки. Рамковият протокол е от ключова важност и ние трябва да гарантираме бързата му ратификация. Европейският съюз трябва да предприеме собствена кампания, за да гарантира, че нашите съседи, най-вече тези участващи в източното партньорство, да подпишат и ратифицират скоро време този протокол, тъй като колкото повече информация имаме за производството в Украина, Беларус и другаде, да толкова по-добре ще бъде. Що се отнася до директивата за тютюневите изделия, надяваме се тя да бъде приведена в съответствие с рамковия протокол за тютюневите изделия, особено когато се говори за проследяването. Знаете, че прилагането на системата може да е полезно само ако имаме контрол от производството до крайния потребител, за да се намали незаконната търговия. Маркирането на законните продукти е изключително важно също. И на последно място, но не е по значение, трябва да се гарантира прозрачността и лесния достъп до публични данни, както за законната, така и за незаконната търговия производство. Това беше споменато от предходните оратори, че този проблем засяга всички държави членки. Държавите на изток от нас често молят за допълнително оборудване. Миналата седмица Европейският парламент взе решение за увеличаване на средствата в фонда за тази цел и се надявам, че по-доброто оборудване ще ни помогне да се справим с тези проблеми. Благодаря ви много, господин Бартомейчик. Вашата презентация беше изключително интересна. Ние малко закъсняваме с графика ни за днешния ден но нека бързо да преминем към въпросите. Госпожа Гресле, благодаря. Ние посетихме външната граница на Европейския съюз, посетихме границата между Полша и Калининград и границата между България, Гърция и Турция. Останах с впечатлението, че май не сме на точното място. В Югоизточна Европа Станахме свидетели на това как се внасят незаконно повече бежанци, отколкото цигари. Дали това се е случило, защото не са ни дали необходимата информация? Втория ми и третия ми въпрос са по-важни. Говорихте за внесен незаконно сух тютюн на листа. Тук имаме ли правна вратичка, която трябва да се затвори? Същото въжи и за нарязания суров тютюн. Ако такъв тютюн се продава, произвежда там, където се произвеждат и цигари, може би нещата ще станат по-ясни. Е, във всеки случай имаме нужда от повече статистика относно суровия нарязан тютюн. Благодаря, госпожо Гресле, господин Стас. Благодаря. Аз е, мисля, че вашата презентация беше изключително интересна и тя показа практическата страна на въпроса. Благодаря и за тези препоръки. Един коментар и няколко въпроса. Рамковия протокол, наречен е, FCTC, колко страни са го ратифицирали? Има ли много, които не са го направили още? По отношение на директивата за тютюневите изделия, нещата не са лесни, защото, както и вие казахте, първоначалният текст на парламента относно проследяването беше изключително добър, най-вече благодарение на измененията на госпожа Гресли и на мен самия. Ние работихме заедно и този текст мина през парламента, но в преговорите с съвета на министрите този текст доста се поразми. Вие го демонстрирахте във вашата презентация. И това е жалко. Сега имаме компромис. Е, той ще бъде гласуван в 3 часа след обеда в Комисията по околна среда и след това отиваме в пленарна зала и е много трудно да се внесат промени. С тази оговорка нека комисията да обърне внимание на онова, което казвам. По отношение на проследяването, разбирам онова, което казвате. Но за мен е странно, че в споразуменията с тютюневите гиганти има две части. Те плащат пари на държавите членки и на Европейския съюз като част от сделката, от споразумението. Втората част е главата посветена на проследяването. Първото споразумение беше изключено преди около 10 години с Филип Морис. И сега ни казвате, че по отношение на проследяването всичко е прекрасно. Казвате за е, това какво правят полските власти, когато пристигне дадена стока. Какво ще кажете за опита от последните 10 години обаче, за продуктите, които са пристигнали преди това? Въобще системата работи ли ефикасно? Благодаря, господин Сьондергор. Благодаря. Отново в допълнение към въпроса на Ингеборг Гресле. Ние посетихме границата между Калининград, Литва и Полша. Това стана през юли. И там ни показаха изключително модерна система за контрол в рамките на един митнически пункт. Чувствах се като в броненосеца Потьомкин. Е, не разбрах как точно ще се отделят автомобилите, за които се смята, че има е, контрабандни стоки в тях и как точно ще се проверяват те. Видяхме един автомобил, който беше набелязан и ето тук стигам до въпроса. Когато говорим за граничен контрол, тук в крайна сметка това е въпрос на воля или е въпрос на липса на оборудване и ноу-хау? Благодаря. Благодаря. Някой друг иска ли да каже нещо? Благодаря. Аз се казвам Яко Прасмусен от Копенхаген и имам въпрос към господин Бартоломейчик. Видях в дневния ред от преди коледа, че се изказвате в качеството ви на бизнес директор на СИКПА. Днес се изказвате в качеството ви на представител на университетските кръгове. Всички слайдове, които ни показахте днес, всички продукти са тези на вашата компания. Ето защо искам да разбера малко повече. Съгласен ли сте, че това не е единствената система за проследяване? Каква е потенциалната полза от използването на открити стандарти като TS1, които могат да се използват за проследяването? Какво е мястото на тази система и как можем да използваме тези отворени стандарти за доброто на дънакоплаците в Европа, защото контрабандата не е свързана само с тютюневите изделия. Имаме контрабанда и на алкохолни продукти, и на храни, и на земеделски стоки. Бихте ли ни казали дали вие представлявате някоя държавна организация? Аз съм представител на една частна компания Фрактоко. Корпорацията Фрактоко. Фрактиколт, повтаря оратора. Благодаря. Ако погледнете проучването, публикувано от отдела за политики, ще видите, в биографията на господин Бартоломейчик, че и той работи в частна компания. Имаме биография там на господин Бартоломейчик. Имаме ли представители на ГД Санко тук? Бихте ли ни казали какво смятате относно чутото и по отношение на въпросите на нашите депутати? Благодаря. Добър ден. Аз се казвам Доминик Никълс и съм ръководител на звено D4 в Санко, което отговаря за контрола на тютюневите изделия. Благодаря за това, че ни дадохте думата. Поздравления за отличния семинар. Мисля, че той е изключително интересен. Ще кажа няколко думи относно член 14. Госпожа Гресле разговаря с моя генерален директор вчера и решихме да кажем няколко думи. Променената директива за тютюневите изделия, включително и член 14, се надяваме, че ще бъде приета в следващите седмици. Работата по нея приключи през декември. За нас от комисията днес става ясно едно нещо. Незаконната търговия има много различни лица. И вие днес основно обсъждате загубата на данъчни приходи, обсъждате организираната престъпност и корупцията, които са изключително важни ние в нашата генерална дирекция Санко имаме една и друга перспектива, именно перспективата на общественото здравеопазване. Незаконната търговия за нас е основно през призмата на това дали не се застрашава нашето законодателство за съставките, за етикетирането на продуктите, дали се създава по-лесен достъп до тютюневите изделия за младите хора. 70% от пушачите започват да пушат преди да навършат 18 годишна възраст и освен това за тях цените са нещо много важно. Що се отнася до нашата генерална дирекция, естествено ние се грижим основно за здравето на хората. Нас ни е грижа основно за тези 700 хиляди, които умират годишно, тъй като са пушачи. Едно важно пояснение, естествено. Новата цел на директивата не е общественото здраве, а циркулацията на продукти на европейския пазар. Това са правните основания. Новата директива се опитва да се справи с всички проблеми, контрабандата, незаконните бели цигари и така нататък. И тя го прави чрез два инструмента. Системата за проследяване и елементите за сигурност върху опаковката. Днес ще говоря за системата за проследяване, тъй като с нея са свързани и вашите въпроси. Мисля, че това е един от кръгълните камъни за справяне с незаконната търговия, както се казва и в протокола за незаконната търговия, който беше изключен през 2012 година. Системата за проследяване, с която разполагаме, се основава на три стълба. Член 14 се основава на три стълба. Първо, системата трябва да покрива цялата верига на доставките, но трябва да изключва последното ниво на търговията, търговците на дребно, тъй като нямаме нужда от покриване на милионите търговци на, на дребно. Когато продукта се продава на крайния потребител, това не е мястото да се прави проверка. Защо казваме цялата верига на доставките? Защото повечето от продуктите, които идват в Европейския съюз, се произвеждат в Европейския съюз. Имаме ограничен внос извън Европейския съюз. Естествено има незаконни продукти, но повечето от законните продукти идват от Европейския съюз и има сериозна трансгранична търговия. Втория стълб, който е много важен за нас, е да има система за проследяване на ниво опаковка. Това става с уникален идентификационен код, който се слага на всяка опаковка. Това е изключително важно, за да има ефикасна система за борба с незаконната търговия и естествено трябва да има агрегиране. Не можем да поискаме от когото и да било да сканира отделните пакети. Трябва да можем да даваме възможност за сканиране на мастербоксове и на по-големи разфасовки. Но трябва да има все пак отделно е, идентифициране. И на трето място, третия стълб на системата, отново в рамките на член 14, тук имаме системата за държавен контрол. Тя трябва да е освободена от влияние от страна на тютюневата индустрия и да не се подлага на манипулации. Трябва да работим естествено в сътрудничество с държавите. Това е система за държавен контрол. Тя не се контролира изключително от трета външна страна. Член 14 постановява, че трябва да има независима компания, която съхранява всички данни, за да няма риск от последваща манипулация от който е да било член на веригата на доставките. Компромиса, както вече казах, се постигна между съзаконодателите през декември. Това е голямо постижение. Комисията приветства този компромис. Нека да подчертая, че позициите на съзаконодателите, поне по отношение на целите и инструментите, е, позицията беше почти една и съща. Онова, което е в член 14, според мен представлява ключовото тук – Що се отнася до, до подробностите и така наречените делегирани актове и актове за изпълнение, е, те ще се решават по-късно. Комисията се опитва да помага, както прави обичайно. Започнахме с едно проучване относно наличните технически възможности за въвеждане на системата Track и Trace. Това проучване се появи миналата година всъщност то ще продължи до 2014 година и възоснова на резултатите ще вземем решение. Няма да определяме сега едно техническо решение и да казваме, че това е решението на компания А, Б или С. Не. Искаме да има независима оценка и след това ще решим. Ето защо трябва да кажа, че няма да има предварително определяне на това, че, например, системата като SIGBAR е, е, на това, че, например, системата SIGBAR е най-добрата. Е, нито пък системата на Филип Морис, например. Не, ще направим независима оценка и след това ще решим, за да видим кое е технически и економически най-доброто и изгодно решение. Мисля, че това беше всичко, което исках да кажа. Това е от интерес за всички, естествено. И още няколко думи за това какво ще стане от тук нататък. Надяваме се, че официалното приемане ще стане съвсем скоро. Водещата комисия ще гласува днес. В пленарна зала ще има гласуване през е, февруари. Това означава, че само в рамките на няколко седмици и определено преди изборите за Европейски парламент ще разполагаме с окончателния текст на нормативния акт и след това ние ще направим предложения за делегираните актове и актовете за изпълнение. Тези предложения ще се появят в следващите години. Мисля, че ето така вече е, ще приключа своята кратка презентация. Ако има въпроси, съм готов да отговоря. Остава ми само да кажа поздравления на съзаконодателите за ефективната работа по директивата за тютюневите изделия. Мисля, че това беше едно от най-скоростните обсъждания на толкова проблемно законодателство и се радваме, че успяхте заедно с съвета да приключите работата по това толкова важно досие. Благодаря, каза председателя. Чухте много различни коментари и въпроси. Заповядайте, имате думата. Thank you very much. Let me, позволите uh, ми Благодаря. Искам да започна с първия въпрос относно сухия и суровия тютюн. И начина по който те оказват въздействие върху незаконната търговия. Първо трябва да споменем директивата на Съюза от 2008 година. Тя призовава да не се установява контрол върху тютюневите изделия под формата на листа. Не знам дали това е целенасочено, но никой не осъществява контрол върху производителите на суров тютюн. Имаше държави членки, които осъзнаха, че има проблеми. Сега се въведе акциз по отношение на сухия тютюн и на суровите тютюневи листа. Просто искахме да имаме по-добър контрол и да ограничим проблема. Това обаче е ответна реакция на отделни държави членки. Тютюневите листа се произвеждат най-често в Европа и се купуват в Европа. Има много машини, които улесняват опаковането на сух тютюн, производството на цигари. Тези цигари след това се пускат на пазара. Важно е обаче да се направи разграничение между престъпна дейност и законна дейност. В Полша съществува категорията посредник. Всяко лице, което извършва търговия с тютюневи листа, трябва да го прави по законен начин. Посредниците не плащат акцизи, Други са лицата, които би трябвало да, да платят акциз. Това е отговора. Следващия въпрос колко страни са ратифицирали протокола, протокола към рамковата конвенция FCTC. До сега протокола е подписан от 54 държави и Европейския съюз. Процеса на ратификация току-що започна. Една страна е ратифицирала протокола на 10 януари приключи процеса на събиране на подписи и сега имаме две седмици, за да ратифицираме протокола. Знаете, че Съюза е подписал протокола, надяваме се, че той ще бъде ратифициран съвсем скоро. Той ще влезе в сила 90 дни след като е ратифициран от всички държави. Що се отнася до директивата за тютюневите изделия и пропуските в нея. Надявам се, че нещо може да се направи по този въпрос. И се надявам, че държавите членки ще намерят възможност за най-доброто решение за тях. Дори да има някои слаби места в директивата, се надявам, че държавите членки ще могат да въвеждат по-строги мерки. Що се отнася до проследяването, системата, която се предлага от индустрията в рамките на споразуменията, първо трябва да кажа, че това не са реални системи. Правителствата нямат възможност да следят на 100% какво се случва с тези системи. Това са системи, които в крайна сметка улесняват производството и търговията с тютюневи изделия. Те са и е, за сметка и за доброто на компаниите. В Европа е, нито една страна не използва системата на, на проследяване. Аз говорех през цялото време за опита на трети страни, които не са от Европейския съюз. Например, Турция има такава система и ние можем да използваме техния опит. Що се отнася до държавите членки на ЕС, нашите ръце са вързани, тъй като има споразумение с тютюневия сектор и се надяваме, че директивата ще промени нещата. По отношение на проблемите, дали съществуват или не. И по отношение на системите, предложени от индустрията. Ако в тях не се включва възможността да се идентифицира отделния пакет цигари, не само чрез серийния номер. Серийния номер може да се принтира на 100 пакета. Ако влезете на някоя веб страница, където може да се провери серийния номер, ще видите, че има информация, че е направена проверка във връзка с този номер. И ако се появи информация, че е направена проверка, това означава, че някой държи този пакет цигари е в своите ръце. Може би има и други системи, които са още по-ефикасни. Надяваме се, че те ще се появят съвсем скоро, ако ги няма. Имаш още един въпрос относно това, което се случва на границите. Може би вие видяхте, сте видяли мястото, където колите и камионите се подлагат на рентгенова обработка, на, на наблюдение, а не са били разглабени. В Калининград и по отношение на Калининград трябва да кажем, че цигарите, които се внасят от там, не остават на пазара. Те отиват в Западна Европа, а държавите от изтока са нещо като приложно поле. Е, място за тестове, за да се види дали каналите работят както трябва. Ако се окаже, че работят както трябва, цигарите отиват на запад. Това се случва, защото в източноевропейските страни цената е около евро и половина, а на британския пазар цената е 3-4 пъти по-висока така че е по-изгодно цигарите да бъдат придвижени по-нататък на запад. Принципно не давам отговори на лични въпроси, но тъй като се намираме в една толкова уважавана и сериозна институция, просто ще кажа, че на първата страница от моята биография са дадени подробности относно поста, който заемам в частна компания. В допълнение, презентацията, която направих, е в частност е, презентация, която съм разработил заедно с професор Чижович. Не е учтиво да правя презентация от името на частна компания мога да ви препоръчам книгата, която сме изготвили с професор Чижович. Книгата беше в основата на моята презентация. И последния въпрос по отношение на системата за проследяване. Дали това е единствената система? В материалите, с които разполагам, аз говоря само за най-добри практики. Никога не говоря за конкретна система. И ако въпроса ви е дали системата, която се изготвя от моята компания е уникална, мога да ви кажа, че това е единствената система, която се използва от правителствата на много държави за проследяване на тютюневи изделия. Благодаря. Много ви благодаря, казва председателя. Благодаря ви, господин Бартоломейчик, за този толкова сбит отговор на въпросите. Притиснати сме от към време, така че трябва да преминем към следващите оратори. Имаме още трима оратори Люк Йосенс, Хана Рос и Михаил Стоклоса. Моля всички да приключат по-бързо с техническите аспекти на презентацията. Good morning. Добър ден! Имам 15 минути, в които да ви представя доклад, който бе подготвен заедно с колегите ми Ана Рос и господин Стоклоса. Те работят за американско а, сдружение, но всъщност са от Полша. Един от проблемите да бъдеш последния оратор е, че вече много проблеми са повдигнати от преждеговорившите, затова доклада, който бях подготвил с колегите, ще се сроточи върху останалите три въпроса. Нас ни помолиха да направим оценка на Европейската стратегия и план за действие за борба с незаконната търговия с цигари и контрабанда и също така какъв ще е ефекта върху, на, на, на директивата за тютюневите изделия върху тази търговия? И на следващо място, какви са отношенията между Европейския съюз, неговите държави членки и четирите основни тютюневи производителя и, и а, компании, произвеждащи тютюневи изделия? първото и по първия въпрос искам да разгледам няколко акцента от доклада, като някои от въпросите вече бяха представени в презентацията на Ана Гилмор. Помолиха ни да разгледаме европейската политика за борба с незаконната търговия и първото нещо, което забелязахме, бе липсата на надежни данни. В политиката на комисията има малко данни и те се базират на два комплекта данни. От една страна данните от конфискациите и на второ място данните от Филип Морис. И двата набора данни е интересно да знаем а, какъв е происхода на а, тютюневите изделия, така че всеки път, когато се конфискува продукт, да се знае откъде идва и по същия начин при поручванията на празните пакети, на празните цигарени опаковки. И двата набора от данни не са особено подходящи за преценяване на незаконната търговия. Първо искам да споделя няколко коментара за данните от проекта Стар. Ако погледнете самия проект Стар, там ясно се казва на първа страница от доклада на KPMG, цитирам KPMG предупреждава всички страни, че KPMG работи за Philip Morris International, за да се изпълнят специални условия в заданието, споразумение между KPMG и PMI, като се отговаря на специалните изисквания на този ангажимент. Този доклад не следва да се разглежда за, като доклад за използване или на който да се разчита за други цели или с други предназначения. Какво означава това? Има едно конкретно задание от Филип Морис към KPMG. И в пресъобщенията на Филип Морис се казва, че това проучване е възложено от Филип Морис, Европейската комисия и 27-те държави членки на Европейския съюз. Това е погрешна информация, която трябва да се опровергае. Всъщност, споразумението е само от страна на Филип Морис. По отношение на а, процента на контрабанда в определени държави членки, но а, трябва да сме запознати с факта, че това не е научен документ, а документ изготвен възоснова на заданието на Филип Морис, което е известно единствено на Филип Морис. Комисията, Олаф, говорителя на Олаф казват, че понякога са съгласни, друг път не са съгласни с методологията на проучванията на празните пакети. Трябва да сме наясно, че не може да има съгласие с методология, която е погрешна и която не е възложена от Европейската комисия и 27-те държави членки на Европейския съюз. Втория елемент е данните а, са ненадежни. Анна представи на дълго и на широко защо, но аз искам да подчертая едно нещо – проекта Стар събира данни за повече пакети в по-големите страни, 10 000 пакета в по-големите, 5 000 в по-малките държави. Хората се впечатляват от тези големи бройки и викат, а сигурно данните са надежни. Това не е вярно. Зависи от къде се събират опаковките. Ако в Брюксел отидеш на гара Думиди, ако идеш на футболния стадион в Брюксел, със сигурност ще събереш доста незаконни а, опаковки. Ако отидеш някъде в малко градче, надали ще намериш каквато и да било незаконна опаковка. Така че много е важно откъде се събират тези пакети и информацията, която се предоставя в проекта Стар, всъщност не е научно обоснована. Няма научни принципи, които да стоят зад нея. Политическия документ на комисията прави препратка към проекта СТАР, което е, е представлява данни от индустрията. Там се казва, че се повишава незаконната търговия, че се повишава поне двойно процента на фалшифицираните стоки и а, е, за необозначените опаковки. Ако погледнем в документа на комисията по отношение на данните за конфискуванията, там според тези данни се преценяват загуби от 10 000 милиарда. Данните от конфискуванията са интересни, но те не могат да ви дадат прогнози за незаконната търговия, защото зависят от ефективността на правоохранителните дейности зависят от, търгови, от тенденциите в незаконната търговия и също така зависи от това дали има конфискуване на пратки от под 10 000 къса цигари. Ако погледнем общите цифри за конфискуванията в Европейския съюз, какво можем да забележим – в периода 96-2012 година. През 2000-та година е най-висок брой на конфискуваните цигари. През 2000-та година тютюновата индустрия бе обвинена за участие в контрабандата през ноември 2000 година Европейската комисия и по-късно 10 държави членки завеждат дело срещу тютюневите компании. Съобщенията, че комисията и общността ще съдят а, тези компании, имаше незабавен ефект върху а, доставките на незаконни цигари. Можем да кажем, да кажем, че е, през 98-99 година в Италия са конфискувани 2 милиарда къса цигари, 2001 година 300 милиона цигари. Тоест, виждате огромното снижение. 2003 година се виждат данните преди всяко подписване на споразумение. Сега наскоро пък виждаме увели... намаляване на конфискуваните цигари. Това не означава, че възоснова на конфискуваните количества самата търговия е спаднала, а пък според проекта Стар контрабандата се увеличава. Т.е. има противоречие противоречие и също време няма надежни данни. Искам да а, кажа три неща по отношение на политиката на Европейския съюз за борба с незаконната търговия. Първо, прилагането на, рамковия, на, на протокола към рамковата конвенция на ОНЕ. И аз от 1998 година присъствам на всякакви срещи като представител на белгийското правителство, като временен консултант на СЗО, като представител на НПО сектора. По всички срещи съм бил във връзка с протокола и рамковата конвенция. Мога да ви кажа, че наблюдавам работата на Европейския съюз и мога да ви уверя, че председателя на преговорния екип, господин Уолтън, който присъстваше наистина на всичките срещи и благодарение на него имаме протокол. Остин Роуен, основният договарящ, който е тук в залата, също има голям принос, не само поради работата си по време на самите преговори, а защото насърчаваше приемането на този протокол от 2001 година насам. Така че благодарим за работата на Европейския съюз, която аз видях с очите си. Имаме обаче сега един проблем. През ноември 2012 година беше прият протокола, 14 месеца след това 54 държави са подписали, но само една е ратифицирала. Преди година Хората си мислеха, че ще имаме 40 държави, които да, са ратифи... да ратифицират тази година, но това явно няма да стане. По отношение на рамковата конвенция, през 2003 година бе прият договор, но 68, години, 68 държави подписаха конвенцията и вече 23 държави са ратифицирали има проблем, защото някои държави не подписват, не ратифицират, защото не разполагат с техническите а, средства и с капацитета. Тоест това трябва да се надгради. Секретарията на конвенцията пък няма достатъчно средства, а, за да финансира ратифицирането по-нататък на протокола 2013, а средствата за 2014-2015 са около 225 000 евро, така че а, няма никакви средства практически. А, работата в целия свят, споделянето на информация няма да проработят, ако Европейския съюз не се намеси по въпроса. Втория аспект е свързан с декларацията, която видяхме от ОЛАФ, от Европол, от Световната митническа организация, че има много незаконно производство вътре в самия Европейски съюз. А ако има незаконни производствени мощности, първо трябва да се снабдят тези фабрики с три суровини. Това са суровия, тютюн, филтрите и хартията. Преждеговорившите говориха вече за суровината тютюн. Това е неконтролиран продукт, нерегламентиран и по този начин ще продължи да съществува проблема, щом суровия тютюн е абсолютно неконтролиран. Стратегията не предлага никакви мерки за контрол и предотвратяване на незаконното разпространение на суровия тютюн, на ацетатните а, влакна, които се ползват в филтрите и на хартията. В политиката на Олаф виждаме текстове за връзка с европейските служители за връзка в Китай. Например, 2008-2012 година техният договор не е възобновен и има сега само един офицер за свързка в Украина. Ако погледнем доклада на Сметната палата на Великобритания, там се вижда, че Великобритания има 28 служители за свръзка в целия свят. И се казва, че те са най-ефективният елемент на политиката, тъй като тези офицери за свръзка а, между 2011-2012 година са предотвратили много милиони загуба. 1 милиард 270 милиона цигари са били хванати, влизащи в Обединеното кралство. И много е трудно да се разбере защо Европейския съюз има само един офицер за свръзка, а Великобритания като една държава има 28. Трябва да има поне един офицер за свръзка в Китай, защото на 10 януари Китай подписа протокола, а пък не значи имат желание да работят, но защо ние нямаме офицер за свръзка, не мога да го разбера. Второто нещо е свързано с въздействието на директивата за тютюневите изделия. Аз следя какво се случва в а, сектора, какво се говори още от 80-те години насам за първата директива за тютюна. Половината от производството се твърдеше през 80-те години, че ще стане нелегално поради внасянето на директивата, но какво се случва? Ето, всички са си все още на пазара, работят си, Imperial Табако даже днес имат представител тук. А, преди години Империал Табако твърдяха за тогавашната директива, че ако се въведе директива за износ на а, цигари с намаляване на а, съдържанието на катран, на въглероден окис и на никотин, а, това ще доведе до огромни контрабанди в Европа, но това не се случи. 2012-2013 година виждаме, че а, намаляват драстично конфискуваните а, количества. Империал Табако обаче изнася огромни количества а, марки, които са известни само в Велико, Вел, а, Великобритания, в държави, които са като Молдова, Украина, Афганистан и така нататък. И след това се връщат тези цигари в Европейския съюз от тези държави, за които са били изнесени на първо място. Така че а, не се сбъднаха прогнозите на Imperial Tobacco при. А, обсъждането на предходната директива. Има много доклади, за които се плащат да бъдат изготвени от плаща се от самите тютюневи компании, в които доклади се твърди, че ако има регулация, ще се случи бедствие. Най- големия страх е от немаркираните опаковки, на които няма маркови обозначения няма никакви забрани по отношение на тънките цигари и така нататък. Другия проблем може да е свързан с ментовите цигари. Ако се въведе забрана за ментовите цигари в Европейския съюз, какво ще се случи? Ами предупреждава, че ментовите цигари ще отидат в друга марка, хората ще спрат да ги пушат или пък може да се мине към незаконния пазар. Какво мислят специалистите ментовите цигари, ако а, излязат след 8 години от употреба, вече са минали 6 години от това, а, просто а, хората ще преминат към нементови цигари от същата марка, така че самите пазарни играчи не се притесняват толкова много. Анализаторите явно не се страхуват. Държавите, в които виждаме ментови цигари, които се потребяват в малко количество. Там няма да има кой знае какъв ефект въвеждането на забраната, но държави като Полша и Финландия, където се потребяват много ментови цигари, се забелязва нещо друго. Хората, които пушат ментови цигари и тези, които има вероятност да си купуват незаконни цигари, са тотално различни като групи. Те въобще не си приличат като профил. Обикновения пушач на ментови цигари са жени, добре а, образовани, млади в града, докато тези, които пушат незаконни цигари, са мъже с по низка степен на образование, които а, живеят в селските райони. Затова надали ще има кой знае а, какво а, преминаване на действителните пушачи към на потребяване на цигари от незаконния пазар. Предвид, имам предвид ментовите цигари. А, ние представяме няколко економически модела в този доклад и според нас дори в най-лошия сценарий няма да има а, големи загуби на а, приходи. Той, тази загуба ще бъде минимална. Сега нека да се върнем към споразуменията с представителите на промишлеността. Аз държа връзка с Олаф през последните 10, даже 20 години и се възхищавах, когато се съдеха компаниите и се изкараха на бял свят всички доказателства, че те участват в незаконната търговия. 2000-та година Европейската общност съди няколко големи производителя на тютюневи споразумения и 2006, 2007 и така нататък се сключиха споразумения с Филип Морис и с Japan Tobacco International. Тук виждате една снимка от преговорите. Ще видите и снимка на Мишел Петит, който беше генерален директор на правната служба, който след това стана главен юрисконсулт на Филип Морис, тъй че тук имаме малко смесване на неговите компетенции и а, също така представителя на етичната комисия, председателя на етичната комисия, той вече не е такъв, не е председател на етичната а, комисия, стана адвокат в индустрията. И в резултат на тези а, развития 2004-2007 година бяха подписани споразуменията и а, също така 2010 година бяха сключени две споразумения с Imperial Tobacco и с British American Tobacco, без те да бъдат съдени. Така че имаше споразумение по плащанията, които ще се а, дължат при конфискуване на марки на тези, произведени от тези а, компании. И сега искам да се върна на това, което установихме по отношение на марката Classic и много се радвам, че имаме представител на Imperial Tobacco, който произвежда тази марка. Защо се заинтересувахме от Imperial Tobacco? Много трудно беше да получим информация за конфискуваните цигари в Европа. През ноември 2009 година слушах една презентация на Иан Уолтън в една конференция в Брюксел и изведнъж за първ път забелязах кои бяха най-често конфискуваните цигари в Европейския съюз. Малборо беше едно Елин и Класик на второ и трето място. Съответно, Класик е марко, марка, произвеждана от Imperial Tobacco, така че през 2010 година имаше споразумение с Imperial Tobacco за заплащане на глоби при конфискуване на техни цигари и ще видим, интересно е да, да видим какъв ще е резултата за Империал Табако и за неговата марка Класик. Не получихме е, данни за 2009, 10, 11 и 12 година за Класик. В Полша 2011 е, година Класик е най-конфискуваната марка и петата поред по важност конфискувана марка 2012 година в Полша. В доклада на KPMG по поръчка на Филип Морис се твърди, че класик е най-разпространената незаконна марка бели цигари. А, така че а, това не е вярно. Класик е втората най-популярна марка за Imperial Tobacco през 2012 година с повече от 2 милиарда къса цигари. Ние проверихме и вебсайта на Министерството на финансите и там през октомври 2013 година има някаква цена, всъщност август 2013, там се показва. Така че представителя на Imperial Tobacco твърди, че е спряно производството на класик, поне въз основа на това, което виждаме от скорошни доклади, Министерство на финанси и така нататък, ние нямаме представа какво се случва с класик, нямаме данни за нищо, нито за конфискации, нито за нищо. И този проблем може да се реши единствено ако имаме ясни данни за конфискуванията на Класик. И трябва да се проведе разследване по този въпрос, защото Класик си остава проблем, независимо дали се произвежда от Imperial Табако или от някаква нова фабрика, ние това не го знаем, но според Евромонитър преди 3 месеца извадиха те доклад, че Класик се продават 2000 къса цигари от тази марка и според проект Стар класик се твърди, че незакон, вид незаконни бели цигари, които се продават в Украина и са част от голяма многонационална компания. Тоест не може да се твърди и едното и другото. Или се произвежда от международна компания, мултинационална, или е незакон, вид незаконни бели цигари. Трябва да видим на кои компании са налагани глоби, кои са осъществявали плащания, но такива данни на нас не ни се дават. Нямаме достъп до тях. На... Изпратили сме запитвания за информация към 27-те държави членки, но сме получили данни само от 8. Тук ще говоря за един въпрос, който вече бе повдигнат от господин Стас. А, а именно, че ако погледнем а, доклада а, по проект Стар, за който е платено от Филип Морис, там се твърди, че 92% от а, конфискуваните цигари са а, фалшиви. А възоснова на а, проучванията на празни пакети са само 16%. Аз не разбирам къде се корени разликата. Защо те трябва да плащат съответните пари. Те не, би, не трябва да ги плащат, ако се установи, че цигарите са фалшиви. Тютюневите цигари да, тютюневите компании са онези, които трябва да определят дали цигарите са фалшиви или не. И съответно, ако определят, че са фалшиви, не дължат глоби. В основа на уводните думи на господин Стас тази сутрин. Никоя а, държава не изпраща за експертиза тези цигари на независима а, лаборатория, а по-скоро във всички държави се проверява това от тютюневите компании, а пък те имат интерес да ги обявят за фалшиви, за да не плащат глоби. Вижда се, че 92% а, в а, доклада на Филип Морис са, са фалшиви. Нищо не виждаме по отношение на глобите за конфискувани цигари от държавите членки. Виждаме, че в Великобритания 460 милиона къса цигари са били конфискувани през 2012 година. От тях само 1 милион са се квалифицирали за плащане на глоба за конфискувани цигари, т.е. 0,3%. Каква е причината за толкова ниските глоби? Първата причина е, че се класифицират конфискуваните цигари като фалшиви или са под 50 000 къса, пратката е под 50 000 къса и не се засича. Така че нищо не може да се използва като доказателство, че индустрията не е замесена в тази незаконна търговия. Имаме информация от 8 държави за използването на парите от глоби. Естония, Полша, Словакия, Словения, извинете, използват а, а, тези средства за борба срещу контрабандата. А, а, значи, извинете, първата категория е Естония, Полша и Словакия ползват за борба, Белгия, Финландия, Германия, Словения, Обединеното кралство за директни плащания към общия бюджет, а за другите държави нямаме информация. Това, което виждаме в Полша, парите, които са дадени на Европейския съюз и на държавите членки като уреждане на спора между Европейския съюз и компаниите, но всъщност компаниите твърдят, че дават тези пари като вид социална отговорност и ползват за пиар кампания тези плащания, без да разкриват, че всъщност това е нещо като глоба срещу тях, за да не бъдат съдени. Така че това беше като информация, която исках да представя пред Европейския парламент. Благодаря, господин Юсенс. Аз ще заместя председателя съвсем за малко. Той а, има да свърши нещо за кратко. И така, колеги, кой иска да зададе въпрос? Госпожа Гресле. Защо е оттеглен на служителя за връзка на Олаф от Китай? Следващия въпрос. Искам да благодаря за изказванията на тримата ви. Ние разбираме, че представеното е резултат от екипна работа и заслужава похвала. Искам също да приветствам работата, свършена от екипа, който преговаряше по рамковия протокол. Незаконното използване на незаконен суров тютюн, на филтри и прочие изисква регулиране, план за действие. И тук съм съгласен с вас. Имаше също информация, свързана с работата на анкетната комисия. Говореше се дори за сертифициране на машините, които се използват за производство на цигари, дали са втора употреба или не. Надявам се, че някой от е, Европейската комисия ще може да отговори на тези въпроси. Господин Юнсен е, говори за конфискуваните е, цигари. Кой определя какво е незаконно и какво е законно? Аз говори за независим контрол, осъществяван от шотландско дружество, финансирано по програмата Херкулес. Може би някой от комисията ще може да ми каже по какъв начин се възлага осъществяването на независим контрол от подобна организация. Цифрите, които бяха представени за 2013, комисаря Шамета каза, че споразуменията по въпросите на тютюна са довели до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 Откъде е получил тази цифра от 58%? И така, господин Йосенс, имате думата за отговор. Ще отговоря първо въпроса на госпожа Гресле във връзка с Китай. На базата на информацията, която беше предоставена в парламента на Обединеното кралство през 2012 е преустановена дейността на служителя за връзка. Казва се, че страната, от която идва най-много незаконна търговия, е именно Китай, така че аз не разбирам този ход. Има около между 4 и 6 служители за връзка навън и това ще струва между 1 и 2 милиона евро. Инвестицията може много лесно да се върне, ако се залови дори само един камион с незаконни цигари. Относно основните съставки, които се използват при производство на цигари. Това беше основен въпрос, който се разискваше при преговорите на рамковия протокол. Комисията е против контрола на тези ключови съставки, но трябва да имаме предвид новите реалности в Европа. Запознах се с доклада на Европол, запознах се с доклада на ОЛАФ, както и с този на Световната митническа организация. И става ясно, че е необходимо да се наблюдава суровия тютюн, който в момента не е подложен на такъв контрол. Има конкретни а, проблеми, които трябва да бъдат разрешени. Ние можем да кажем, че сме против нещо или че става дума за проблем с незаконно производство само. Третият въпрос се отнасяше за отговора на комисията дали тези споразумения са ефикасни. Комисията в своя документ на страница 6 казва, че счита, че тези споразумения са ефикасни, тъй като конфискацията на други марки, голямата четворка, както и други марки, ви казват, че има увеличение на конфискациите на други марки в размер на 58%. Ние сме озадачени от това изявление, тъй като знаем каква е важността на международните тютюневи компании. Виждаме, че тяхното влияние е намалява както в Канада, така и в Европа, така че ситуацията не е същата, както преди 20 години. Но след като комисията твърди, че тези споразумения са ефикасни, защото незаконните бели цигари съставляват по-голямият дял от заловените цигари това означава, че разполагат с данни за конфискациите. Но когато разглеждаме парламентарните въпроси, те искат да се посочи а, кои са най-често конфискуваните марки цигари и тогава ни се отговаря, че нямаме такива а, данни. А сега твърдят, че 58% идват от а, други марки, т.е. те разполагат с тези данни, обаче не ни ги предоставят. Ние не искаме кой знае какво. Виждаме, че държавите а, а, предполагат данни за марките, но не желаят да предоставят такива данни за конфискуваните марки. И тук трябва да се запитаме дали политиката на Европейския съюз се базира на необходимите данни или на доста оскъдни данни. Аз се обърнах и към представителите на Европейската комисия тук, които може би ще отговорят за тези 58%, както за института Scottish Ocean и Морския институт. Благодаря, господин председател. Аз съм Остен Рон и съм съветник по политиката в ОЛАВ, дирекция Д. Относно казаното от господин Йосенс, от тези 58%, аз не съм запознат с отговора, но мога да го уверя, че ще направим проверка и максимално бързо ще му предоставим отговор. Можем да обсъдим е, помежду ни също този въпрос, ако е необходимо след е, семинара. Относно вашия въпрос е, за конфискациите и договорите, Договорите бяха сключени 2-3 години по-рано. Се дължеше на факта, че беше разработена от тях система, която лесно може да определи какъв е происхода на тютюна. Аз не съм експерт по тютюна на листа. Но от SOLINE ни казват, че когато бъде откъснати листата, те са доста лепкави и привличат редица вещества. След като дори бъдат измити, те продължават да задържат различни минерали. Има различни концентрации чрез анализ може да се направи оценка откъде е, идва е, съответния тютюн. И така, ако можем да идентифицираме, е, че повечето от фалшивите продукти идват от Китай, това си струва труда. Ние поискахме SOI да ни поставят тази информация на вебсайта си, защото искахме да се запази напълно тяхната независимост. Дори не информирахме производителите, че сме сключили такъв договор. Що се отнася до това, че не сме анализирали конфискациите. Трябва да признаем, че Европейския съюз не осъществява тези конфискации, те се правят от държавите членки. И по съгласно споразумение, но те не са задължени а, да ни информират кога има конфискация. Тогава а, се прави проверка на заловената пратка и се преценява дали става дума за истински продукти или за фалшиви такива. Многократно съм заявявал пред държавите членки, че дори когато имате най-малко съмнение дали дадена пратка е истинска или фалшива, дори когато се счита за истинска, но е декларирана като фалшива, да се обърнат към нас, към Олаф, за да можем да направим тази проверка. SOI не може да предоставя независими доказателства. Те не могат да отидат в съда и да кажат, това е продукт фалшифициран продукт на Филип Морис или на друга, прав... друга марка. Но когато не се подаде сигнал, ние бихме могли да използваме механизъм за спор, уреждане на спорове, както е предвидено споразумението. Империал Табеко са тук, но да речем, че имаме един продукт, който е заловен, СОЕ ни каже, че е много вероятно да бъде истински. Ние след това правим анализ и след това ние можем да се обърнем към независима лаборатория, предвидено споразумението, да се договорим с производителите, Европейския съюз и държавите членки. Това е лабораторията на Обединеното кралство. И след този независим анализ, двете страни ще приемат резултатите и губещия трябва да поеме разноските. Но никога не сме се обръщали към тази процедура, вземането за анализ на подобни ам, проби, тъй като това се прави от държавите членки. През последните пет години непрекъснато повтарям на държавите членки, че имат възможност да изпращат такива проби за анализ, за да видим откъде точно е происхода на заловената пратка. Благодаря ви. Председателят. Продължаваме с въпросите и отговорите. Госпожа Гресле. Благодаря. Радвам се, че отново сте тук. Имам въпрос. Защо е увеличена сумата за Филип Морис, която и така не беше постигната? Може би ще бъде постигната на определен етап. Защо се увеличи тази сума? Има ли и други въпроси от залата, защото наближава края на семинара ни? Имам въпрос за решенията, които предлагате. Как да бъдат проследявани? Какви решения за проследяване предлагате? Благодаря. Кой иска да отговори? Имаме протокол за незаконната търговия нещо се случи. Надявам се да се случи нещо и днес след обед, когато ще се гласува директивата в комисията, отговаряща за здравеопазването. И се надяваме, че директивата за тютюневите изделия ще бъде прията и през 2019 година ще имаме система, която ще е под контрол на властите, в целия Европейския съюз и ще се отрази на останалия свят. Аз не мога да кажа точно коя система искам. Аз искам една система, при която властите имат контрол върху а, информацията, а това ще е възможно с приемането на директивата а, за тютюневите изделия а това ще допринесе за подписването на протокола и за ратифицирането му от много други държави. Надяваме се да има развитие през 2014 година. И имаме също и е, големи надежди, свързани с протокола. Аз публикувах е, една статия и говоря за система, която трябва да бъде контролирана, управлявана от властите. Аз не бих искал система, подобна на проекта Стар, която се контролира и представлява от Филип Морис и под контрола на тютюневата индустрия. Ако системата за проследяване е под контрола на тютюневата индустрия, няма да има промяна. Ние искаме нова система. Не, няма да има диалог. Интервютата да се провеждат извън залата, моля. Това е семинар. Можете да направите интервюто си след този семинар, но тук по време на семинара ние искаме да спазваме времето. Съжалявам, не разполагаме с повече време. Бихте ли ни казали кой сте за протокол? Боданович. Представлявам полски вебсайт. Благодаря ви за участието. Въпрос към господин Рол. Може би ще отговорите. Благодаря, господин председател. Аз ще се опитам, разбира се. Става дума за основните данни за Филип Морис. Преговорите се водиха между 2001 и 2004. Бяха много тежки. Това беше първото споразумение. На този етап ние стигнахме до 9 милиона сума. Трябва да имам предвид, че когато беше, беше е, приведено в изпълнение на споразумението, имахме 15 държави членки, после се присъединиха 10 нови. И в новите държави членки имаше близо 40% дял на пазара на контрабандни е, цигари, затова трябваше да се разгледат останалите споразумения и сумите, които се определяха, зависеше от пазарния дял и стигаха до 150 милиона. Бизнеса на Филип Морис в е, Европа е три пъти по-голям от този на BAT, затова затова стигнахме до 450 милиона. Не, ние не сме стигали никога до 90 милиона. BAT имат 150 милиона, те са а, три пъти по-малки, затова ние не считаме това за някакъв проблем. И друг а, коментар, свързан с проекта Стар. Много критики чухме и че Филип Морис го използва като пиар. Искам да подчертая нещо. Олаф никога не е използвал проекта Стар като основа при определене на размерите на незаконната търговия в Европейския съюз в размер на 10 милиарда. Това е най-добрият разчет, с който разполагаме. Никога обаче не сме разчитали на проекта Стар. Той беше предприят, за да се определи дали десете държави членки при присъединяването им ще имат право на плащания за заловени незаконни пратки. Филип Молис считаше, че те ще финансират липсата на контрол в държавите членки, за това беше въведен на изпълнението на проекта СТАР, договорен с държавите членки, с комисията, с КМПМГ, приведен в съответствие с методологията. Това трябваше да е само един инструмент, за да се определи дали новите държави членки ще имат право на плащания за заловени пратки, а не да бъде източник за информация на ОЛАФ или на комисията. Никога не е бил използван този проект за източник на такава информация. Този документ не се считаше, че ще стигне до а, об, обществеността, но НПО получиха екземпляри, не им хареса съдържанието. Това обаче не е по наша вина. Филип Морис не искаха да го публикуват при никакви обстоятелства. Искам отново да подчертая, че ние не го използваме като референция. Всички държави е, членки сега получават е, е, плащания за заловени контрабандни пратки, така че няма никакво значение. Благодаря. Ние вече приключваме семинара и искам да благодаря на всички, които ни помогнаха. Сега а, давам думата на Инга Гресли за заключение. Госпожа Гресле, не искам да вземам думите от устата на Барт. Искам да кажа, че семинара беше изключително интересен говорихте за ролята на тютюневата индустрия. Вероятно от нас ще се очаква да кажем дали тези споразумения с индустрията трябва да се продължат. Не мога да кажа дали съм за или против, но определено мога да кажа, че тези споразумения не са довели до увеличаване на прозрачността. И ако има нови споразумения, трябва да има повече прозрачност. Олаф от своя страна не е проявила необходимата активност. Струва ми се, че тайният командващ в Олаф си остава в рамките на Олаф и не иска да се появи. Ние обаче трябва да говорим за прозрачността в тези споразумения, трябва да говорим за сумите. Не ми е ясно защо тези плащания продължават. Знам, че в САЩ има милиони, които се плащат. Естествено, там и мащабите са по-различни. През 2004 година обаче това не беше взето предвид. Ние трябва да се погрижим за това премахването на съответното звено в ОЛАФ за борба с тези незаконни е, тютюневи изделия да не доведе до отслабване на усилията. Вижте какво се случва по отношение на Китай, вижте какво се случва по отношение на Украина. Ако не разполагаме с е, последователна е, единна стратегия за справяне с контрабандата, просто ще изпълняваме пуснем нещата от контрол. Естествено, трябва да попитаме и тютюневата индустрия какво прави тя с парите. Ние имаме общ интерес да се преборим с контрабандата. Не можем да оставяме и следа от съмнение. Ето защо би трябвало да разгледаме по-близо какво прави Европейския съюз, какво се случва с парите, които се плащат от Европейския съюз на компаниите. Това е част от споразуменията, естествено. Иска ми се обаче да имаме една по-откровена позиция. Ето защо семинара според мен беше е, добър и полезен. Искам да благодаря на Барт. Нека да спрем с практиките, порочните практики, които са съществували до сега. Ако ще продължаваме тези споразумения, парламента трябва да играе ключова роля, да даде своята позиция, защото за да се справим с контрабандата трябва да дадем своята дан всички по-равно. И парламента трябва да работи активно. Благодаря, госпожо Гресле. И сега докладчика, господин Стас. Не ми остава много за добавяне. Мисля, че презентациите бяха изключително полезни. Получихме изключително много поводи за размисъл. Радвам се, че ни предоставихте интересни факти. Мисля, че днешния семинар ще ми даде възможност да обобщя какво се случва, какво не се случва, къде трябва да има подобрение. Естествено, в рамките на настоящия мандат на парламента нищо няма да се случи. Предстоят избори. Следващия парламент обаче и у нези, които ще направляват работата на комисията по бюджетен контрол, ще разполагат с работен документ, който може да се превърне в основата на бъдещата работа. Благодарение на този документ може да се отправят въпроси към комисията, ще има нов комисар, Сигурен съм, че по време на изслушването на кандидата за комисар в тази област ще се задават въпроси, да се надяваме, че ще можем да изслушаме и комисаря, след като той заеме своя пост. Надяваме се, че това ще стане максимално бързо. Искам да благодаря и на преводачите на края за това, че останаха по-дълго от предвиденото. Господин Тойрер, искам и аз да благодаря на всички участ участващи в днешния семинар. Искам да благодаря на докладчика, искам да благодаря и на белгийските митници е, за това, че ни предоставиха тези контрабандни цигари в средата на залата. Благодаря и на Олаф. Благодаря на всички участници. Оставам с впечатлението, че днес чухме гласове, които не бихме чули в рамките на нормалното лобиране в Брюксел. Това е и цялостната идея на организацията на този семинар. Благодаря на всички още веднъж.